Good morning, ladies and gentlemen. Добър ден, госпожи и господа. Добре дошли на втория ден от нашето заседание. Заседанието на Комисията по регионално развитие. Моля да заемете местата си. Можем да започнем по дневния ред. Следващата точка е дебат и разглеждане на проекта на становище относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година. Знаете, че ние приемаме становище към резолюцията и то ще подкрепи позицията на парламента относно бюджета на Съюза. Вероятно си спомняте, че на основното ни заседание разговаряхме с господин Зигфрид Морешан, който беше основен докладчик в Комисията по бюджети относно общия бюджет на Съюза за 2018 година. Говорихме за насоките, говорихме за стратегията на Европейския парламент относно бюджетната процедура, говорихме за други аспекти на бюджета. Днес аз съм докладчик по становище и искам да представя моя проект на становище. Предлагам крайен срок за внасяне на изменения четвъртък 20 юли 2017 година. Можем да гласуваме след това на нашето заседание на 7 септември. Очакваме водещата комисия по бюджети да гласува по своя доклад на 10 октомври. Сега ще ви представя проекта на своето становище на български. Уважаеми колеги, в изготвения проект на становище, което имам удоволствието да предложа на вашето внимание днес, се фокусирам върху няколко основни момента, предвид ограничението на формата на документа, не повече от една страница, становище на комисия – на първо място становището подчертава значението на политиката на сближаване като един от основните инвестиционни инструменти на бюджета на Съюза в създаването на растеж и заетост. Посочва се непълното освояване на средствата през първите години от периода 2014-2020 година, както и неприемливите забавяния при изпълнението на текущите програми – като се призовава комисията и държавите членки да завършат определенето на съответните управляващи, сертифициращи и одитни органи и да си сътрудничат активно за ускоряване на изпълнението на програмите. Признава усилията на комисията за постепенно премахване на натрупването на неизпълнени искания за плащания – изразява загриженост относно ниското равнище на подаване на искания на плащания по програмите за периода 2014-2020 година, което би могло да доведе до ново натрупване на неплатени сметки и приветства прогнозата за плащанията до 2020 година, представена с междинния преглед на многогодишната финансова рамка и призовава за нейната редовна актуализация всяка година. В становището е отбелязано увеличението с 25,7% на нивото на бюджетните кредити за плащания по функция 1Б в проекта на бюджет за 2018 година, но същевременно се подчертава, че не е ясно дали тези суми са достатъчни за покриване на плащанията по посочената функция. В този контекст е неимоверно важно да се осигурят достатъчно средства от бюджета на Съюза – за покриване на плащанията по политиката на сближаване, за да се покаже способността на Европейския съюз да изпълнява ангажиментите си и да се засили доверието в него. Становището подчертава необходимостта от по-голямо положително въздействие на програмите по европейските структурни инвестиционни фондове и взаимодействие с Европейския фонд за стратегически инвестиции и други финансови инструменти, като подкрепя удължаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Приветства се факта, че проектът на бюджет за 2018 година включва елементи на пакета за междинния преглед, което ще позволи по-голяма гъвкавост. Посочва, че бюджетът за 2018 година следва да бъде изпълняван в съответствие с увеличения потенциал – на предложението за упростяване и гъвкавост в рамките на общия пакет, известен като Омнибус. И в заключение се подчертава, че е необходима по-голяма прозрачност прямо гражданите за осигуряване на видимост на инвестициите на Европейския съюз, както и да бъде повишена осведомеността на гражданите за ролята на Европейския съюз в реализацията на всички проекти. Ще бъда много благодарна за всички ваши съображения днес по време на дискусията и за приноса ви под формата на добавки към документа. Благодаря ви и now we can continue with the discussion. This was... И сега можем да продължим с дебата. Това беше текста на проекто становището. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Искам да ги попитам дали биха искали да участват. Господин Полчък е докладчик в Сянка. Я че то Благодаря, госпожо председател. Мисля, че проекто становището, което сте внесла с оглед на дебата последния път, е изключително добро. То а, отчита всички важни аспекти. Благодаря ви за текста. Мисля, че можем да направим само няколко коментара. Не би трябвало да пренебрегваме средствата за сигурност и безопасност. Както казва господин Морешан в своя доклад, средствата, кредитите за тази цел не са достатъчни. И ето защо би следвало да има укрепване през 2018 година. Вярно е, че ние не се занимаваме точно с тази тема, но аз бих искал да подчертая точно този аспект, тъй като имам възможност да се изкажа. Освен това, мисля, че би следвало да сме малко по-критични относно ролята на FC. този инструмент през 2018 година и въобще в бъдеще не би трябвало да пречи на ролята на европейските структурни и инвестиционни фондове. Това сме го казвали неведнъж. Мисля, че би трябвало да заявим ясно нещо подобно. По отношение на документа на комисията за бъдещото финансиране на Съюза, мисля, че там също се казва нещо подобно. Освен това, би трябвало да увеличим кредитите за плащания, така както е предвидено и така както вие справо казвате. Увеличението трябва да е 25,7%. Само, че прогнозните стойности би трябвало да бъдат актуализирани, и аз ще настоявам за нещо подобно. Чуди се дали това увеличение ще е достатъчно. Със сигурност ви подкрепям в това отношение, госпожо председател. Толкова от мое име. Днес, както казах в самото начало, в становището наистина са описани основните елементи. Аз ще внеса все пак някои изменения. Благодаря. Благодаря, господин Пирински. Имате думата. Uh, Благодаря. Госпожо председател, позволете ми да продължа на български. Е, госпожо председател, е, аз също бих е, искал да споделя, че в представения ви от, от вас документ са маркирани действително съществените аспекти на бюджета, които трябва да са на нашето внимание като комисия по комитет по регионалната политика. Е, бих искал да спомена няколко е, съображения във връзка с него. Е, преди всичко, госпожо председател, струва ми се, че е уместно да <clears throat> мислим за кохезионната политика не толкова като инструмент на бюджета, а обратното, по-скоро бюджета като инструмент за реализация на основна политика на Съюза, а именно кохезионната политика. И <clears throat> това е така, защото е, разбираме, че е, кохезията, самото, самия процес на сближаване е от решаващо значение за доброто функциониране и на единния пазар – без е, кохерентна среда той не може да работи както трябва. И разбира се, за цялостното развитие на Европейския съюз. Така че струва ми се, че трябва да лансираме преди всичко това разбиране, че бюджета трябва да е в служба на кохезията. Споделям също е, съображението, изказано и от колегата. От една страна и вие отбелязвате, че добре, че е, има едно увеличение на е, заделените средства за плащания с над 25% и от друга страна загрижеността дали това увеличение всъщност ще се окаже достатъчно. Защото действително сега вече в е, предстоящата година се очаква да <clears throat> започнат да се изпълняват активно различните проекти по програмите. И отново сме изправени пред перспективата от натрупване на заявки за плащания в последните периоди от сегашния програмен период. И тук, е, госпожо председател, ми се струва, че и към е, комисията има известно очакване не изпълнено, а именно един достатъчно аналитичен преглед на хода на кухонната политика, на развитието на кохезията през изминалите три години. Имахме този седми кохезионен форум преди седмица-две. Той наистина беше интересен, но на него комисията не представи своя подробен аналитичен доклад, така както беше на предходния шести форум преди три години. Чухме едно обяснение вчера в е, бюджетния контрол, Комисията за бюджетен контрол от страна на комисията, че <clears throat> съзнателно не са представили такъв доклад, защото са искали да чуят е, мненията на Кохезионния форум и след това да го представят през есента, имайки предвид стратегическия доклад, който след това ще бъде представен. Е, всъщност е, логиката е обратната. Би трябвало доклада да бъде представен на Кохезионния форум, да бъде обсъден и след това комисията да нанесе и да отчете коментарите по този доклад. Казвам го, защото струва ми се трябва да съзнаваме ясно е, една много сериозна загриженост, констатирана от комисията поне на два пъти. Веднъж още през е, март 2014 година предходната комисия, която констатира в едно свое съобщение, че процеса на кохезия и на конвергенция е спрял след кризата от 2008 година и дори е, е настъпило известно влушаване. Същата констатация я има в е, документа за размисъл, представен през април за социалното измерение на е, Европа. И там много ясно се казва, че е, това задържане на сближаването има много сериозни последици и от гледна точка на миграционните процеси в самия Европейски съюз и от гледна точка на функционирането на единния пазар. Тъй, че в тази връзка ми се струва, че има място в е, становището на комисията нашата да засилим е, очакванията към комисията за, към Европейската комисия за още по-интензивни усилия за довършване на процеса на утвърждаване на управляващи органи за още по-ангажирано взаимодействие с страните членки за пълно освояване на разпределените средства. От гледна точка на всичко това, за което стана дума до сега. Още един момент само – отново във връзка и с е, споделеното от господин Полчак относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и финансовите инструменти. Е, ясно е, че, както и вие казвате, е, трябва да се търси синергия, но не бива да допуснем да се ерозира същината на кохезионната политика по пътя на, така така се каже, финансиализирането й. Защо? защото очевидно кохезията и кохезионната политика е а, мотивирана от цели на публичните инвестиции, които са свързани с а, приоритети от социално-економическо естество, докато финансовите инструменти така или иначе са пазарно мотивирани. И самата логика и сърцевина на кохезионната политика би се накърнила, ако тя се отклони към съображение от възвръщаемост на инвестициите. И тук, разбира се, предизвикателството е пред всички нас. Е, от една страна да запазим е, и развием същината на кохезионната политика и от друга да търсим допълнителния ефект, който може да се получи чрез е, синергията, за която става дума. Така че, отново споделяйки, че според мен представения от вас документ покрива основните е, моменти, които трябва да прозвучат от е, нашата комисия, ще внеса още няколко е, текста за допълнение в съответствие с това, което току-що заявих. Thank you very much. Uh, Ms. Vana, please, the floor is yours. Thank you, Madam Chair. I have to apologize our shadow. Благодаря, госпожо председател. Нека да се извиня от името на колегата докладчик Сянка, който нямаше как да присъства тук днес, благодарим много за изготвения проект от текст. Подкрепям и господин Пирински, който каза, че бюджета трябва да подкрепя кохезионната политика, не обратното. Е, много сме разочаровани от специален доклад 31 от Европейската сметна палата, който предупреждава за сериозния риск да, се, да не се изпълнят целите да, за посвещаване поне на 20% от европейския бюджет за действия в областта на климата. Трябва да се засили, засилят усилията за постигане на климатичните цели във връзка с поразумението на КОП-21, към което са се присъединили всички държави членки на Европейския съюз. Грантовете трябва да са основен елемент на финансиране на кохезионната политика. Съгласни сме, че финансовите инструменти могат да допълват грантовете, но те трябва да, могат да се използват само там, където допълнителната им стоеност е, е внимателно демонстрирана. Зелените а, са критични към начина по който действа Европейския фонд за структурни инвестиции, а, точно както е и с, Сметната палата. Смятаме, че той не трябва да замества средства за кохезионната политика, също трябва да има специални средства за постигане на равнопоставеност между половете, тъй като въвеждането на тази равнопоставеност е задължение в договорите и трябва да бъде влечено и в кохезионната политика. Благодаря много, госпожо Дамато. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Има различни елементи и тук, по които могат да изразя своето съгласие. Пълно, що, първо, що се отнася до ниската степен на покриване на плащанията на местните власти. Всъщност това се, от това се стига до нещо, което комисията сама, а, за което комисията сама предупреди през декември 2014 година. Опасявам се, че трябва да се сложи край на този провалил се вече експеримент на Фонда на структурни инвестиции а, до 2020 година. Оказва се, че ползите от него не са много големи. 1,2 милиона евро бяха мобилизирани от Фонда за солидарност за а, справяне на последиците с, от земетресението в Италия. Обаче за бъдеще трябва да се работи с фонд за бедствия. Има сериозни проблеми. Знаете, в е, Испания и Португалия имаше наводнение. Другият въпрос – социалното сближаване. Бюджета за 2018 година. През 2017 Италия получи 85%, е, прие, извинете, 85% от всички беженци в Европа, 361 678 пристигнали Общо 180 в Италия, 170 хиляди в Гърция. Италия получи обаче твърде малки суми от фонда за миграцията. Това е сериозен проблем, по който трябва да работят множество различни парламентарни комисии, но трябва да ви обърна внимание тук, Комисията по регионални въпроси, колко е важно да се работи по преместването, преселването, за да може солидарността да престане да е празна дума. Благодаря. Има ли други коментари? Някой друг от си за сянка да иска да каже нещо? Добре, нека да отговоря на няколко от направените коментари. Благодаря много за всичко, което казахте. Очаквам да получа измененията към проекта становището. Напълно съм съгласна с вас, господин Полчак. Това беше споменато още е, на нашия дебат тук, именно бюджета за 2018 година има две основни цели. Първата – растеж и конкурентна способност. Втората – сигурност за европейските граждани. Причината, поради която тази тема не е включена в становището, е, че ние се занимаваме основно с елемента економически растеж, конкурентна способност и заетост. Но ако предложите съответното изменение, можем да поговорим за това как да включим и този важен приоритет на Европейския съюз а, за бюджета, а, който е взет предвид в бюджета за 2018 година. Благодаря много също за това, че подкрепяте увеличаването на плащанията за оперативните програми в бюджета, към което текста призовава. Както разбирате от проекто становището, предвиденото на този етап има голяма вероятност да не е достатъчно. Не знам дали има шанс да постигнем увеличение, но трябва ясно да заявим, че средствата не са достатъчни. Тъй като това е процесът, който в крайна сметка ще доведе до поредното натрупване на непокрити плащания в края на програмния период. Нещо, с което вече сме се сблъсквали като проблем. Господин Пирински, напълно съм съгласна с вас. Твърдо вярвам и аз, че политиката е а, първото и бюджетът е средството за нейното изпълнение. Но това проекто становище се занимава по-конкретно с бюджета. Подчертавам ролята, значението на политиката в първата част от проекта становището, но ако искате да подадете изменения за коригиране на текста, направете го. В крайна сметка съм напълно съгласна. Бюджетът е само инструмент за приложението на политиките. Не имаме анализ за приложението на оперативните програми все още но знаете колко активно работи Комисията по регионални въпроси и е, до каква степен настоява пред Комисията да ни предостави информация. Два пъти бяхме е, подготвили въпроси с искане за устана отговор, за пленарна зала е, и резолюция и целта ни беше да дадем известен пласък за напредък в тази област, да подкрепим комисията е, да изискаме тя да настои от държавите членки да са по-активни, защото тяхната роля е много важна. Защото ние можем да си говорим до безкрай колко важно е да се прилага политиката, обаче ако нямаме способност да се справим с исканията за плащания, идващи от държавите членки, просто няма да постигнем резултат. И така, надявам се, че съответният анализ ще бъде предоставен преди края на годината. Надявам се, че той ще е в седмия доклад за политиката за сближаване и се надявам, че специалният доклад на комисията ще бъде публикуван а, преди, преди седмия доклад за политиката за сближаване. Що се отнася до ЕФСИ фонда за структурни инвестиции, знам, че има различни мнения за функционалността му. Опитах се да подчертая значението на синергията. Тоест, да, не да търсим елементите, при които има сблъсък между двата инструмента, а там, където може да има синергия. Може би не е лошо да се поизчистят формулировките, да се добавят някои повече, рази... ня... повече разяснения по тази тема и да подчертам, че се търси синергия, а не замесване. И трябва да използваме тези средства за да се привлекат повече инвестиции. Госпожо Вана, целите от КОП-21 в Париж бяха е, разбира се, са едни от нашите приоритети. Планирането е 20%. Знам, че по-настоящем тези 20% са поставени под въпрос и ще приема всяко едно изменение в тази насока, защото това е част от приложението на целия бюджет. Ако приложението на бюджета през 2018 година стане по-добро, първоначалните коментари за това, разполагаме ли с достатъчно средства за плащанията, ще имат още по-голямо значение. Защото активираме, ако активираме приложението на тези цели, които са свързани с околната среда, ще има различни нива на плащанията. Надявам се. И така, благодаря ви. Очаквам вашите изменения, ако възнамерявате да изготвите такива. Госпожо Дамато, по природните бедствия направихме всичко възможно в тази област тази година. Социалното приобщаване и бюджета за мигрантите обаче попада извън обхвата на кохезионната политика, въпреки че има известни възможности някои от средствата да се използват за някои проблеми, свързани с решаването на проблемите с мигрантите. Знаем какъв е натрупаният опит в различните държави членки. Въпросът е, трябва ли да, пред... да посъветваме да се използват повече кохезионни средства за тази тема или да има специален бюджетен ред в бюджета по темата? А, на мен ми се струва, че комисията по-скоро възнамерява да избере да има отделен ред. Държавите членки. А, бихме използвали и структурни фондове за подкрепене на тази дейност. Ако направите изменения в тази насока, ще го включа в текста. Благодаря ви много за обсъждането по темата. Извинявайте, възнамерявах да... до такава степен се бях съсредоточила в това, че трябва да ви отговоря на коментарите, че забравих да дам думата на Европейската комисия, така че ще го направя незабавно. Заповядайте. Госпожо председател, нека да отговоря на три от повдигнатите въпроси. Първо, що се отнася до това, доколко бюджетните кредити заплащани за 2018 година са достатъчни? Когато направихме предложенията си, е, близо 26% повече, отколкото средствата за 2017 година, имахме предвид конкретни елементи. Например, прогнозите за плащанията на държавите членки за 2018 година. Това беше основният елемент всъщност. Сега, на края на юли, ще получим прогнозите за 2018 година и те е възможно да са коригирани нагоре. Освен това, навлизаме в петата година от програмния период и имаме възможност да сравним приложението с, с очакванията за петата година на многогодишната финансова рамка. Очаква се проектите вече да действат а, и да са набрали скорост през тази година. Държавите членки трябва също така да имат предвид е, правилото N плюс 3, когато се обсъждат бюджетните кредити и заплащания за 2018 година. Що се отнася до това, доколко те са достатъчни, взехме предвид е, елементите, които взехме предвид при изготвянето на проекта бюджета са достатъчни, за да се направят изчисленията. Държавите членки не са успели да подадат първите си искания за плащания. Очакваме програмите да са приключили, да са получили одобрението до края на септември или най-късно до края на 2017 години. и сега сегашните степени на приложение за 2017 година бюджетни е, искания и заплащания от държавите членки са подадени само за 15% от очакваното за 2017 година. Има все пак някои положителни развития. Например, през юни регионалните политики, Европейския фонд за развитие на селските райони и Кохезионния фонд 1,1 милиарда до юни, което съвпада с прогнозите за тази година. Тази положителна тенденция, която наблюдаваме през юни, очакваме да се потвърди и през следващия месец. И смятаме, че бюджетът за 2017 година ще бъде приложен изцяло. Благодаря, благодаря ви много. С това приключваме дебата по тази тема. Нека да ви припомня, че подаването, крайният срок за подаване на изменения е четвъртък, 20 юли ще съм ви благодарна за подадените изменения и за 7 септември ще изготвя проекта становището. Ще го предложим за гласуване. С това приключихме тази първа точка от дневния си ред. Следващата точка е размяна на становища с комисаря Маргрете Вестагер. Очакваме тя да дойде в 10 часа, така че имаме 15 минути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 Ladies and gentlemen, members of Regi Committee. Госпожи и господа, уважаеми членове на Комисията по регионално развитие, уважаеми гости, за мен е удоволствие да приветствам с добре дошла комисар Вестагер. Добре дошла на заседанието на комисията ни. Госпожа Вестагер отговаря за конкуренцията на 17 май тя излезе с писмо до редица председатели на парламентарни комисии в Европейския парламент, в което обяви редица изменения, прияти в законодателството за конкуренцията с цел упростяване на системата за държавната помощ. Това ще има силно отражение върху кохезионната политика в държавите членки. Екземпляр от писмото на комисаря е приложен към документите, които са налични онлайн в нашата комисия. Радвам се, че днес госпожа Вестагер е сред нас, за да ни разясни значимостта на новите разпоредби. Първо ще дам думата на госпожа комисаря за изложение и разяснение. Ще имате думата за около 15 минути или повече. След това ще дам думата на членовете на комисията ни за въпроси, предложения и коментари. Госпожо комисар, благодаря, че приехте поканата ни. Имате думата. Благодаря. Съжалявам, че малко закъснях. Възползвах се от тази прекрасна утрин, за да мина, измина разстоянието от комисията до парламента пеша мислено. Разстоянието не е толкова дълго, но когато човек реално реши да го извърви, всъщност е. Благодаря ви за поканата да участвам в днешното ви заседание. Ние споделяме една цел, именно възможно най-ефикасното използване на публичните средства и даване на възможност на частния бизнес да реализира напълно потенциала си и да се конкурира в условия на равнопоставеност. През месец май упростихме разпоредбите за държавната помощ за някои публични инвестиции. Това ще се отрази добре на заетостта и растежа в регионите ни. Много се радвам, че днес имаме възможност да обсъдим въпроса. Разпоредбите за държавната помощ бяха прияти от основоположниците на Съюза с цел създаването на пазар, функциониращ в името на потребителите. Пазар, в който дружествата се конкурират в условия на равнопоставеност, в който постигат успех най-добрите, най-новаторските дружества, тези, които се ползват с одобрението на потребителите, а не тези, които получават най-силна подкрепа от правителствата. Това е връзката на тези правила с конкуренцията, но понякога държавната помощ не се отразява особено на конкуренцията в европейски мащаб. Затова винаги, когато имаме възможност, се опитваме да упростим разпоредбите за нея трябва да се намесваме, когато държавната помощ нарушава конкуренцията. И няма нужда да се включваме, ако е на лице обратното. Общият регламент за груповото освобождаване урежда условията, при които държавите членки могат самостоятелно да предоставят държавна помощ, без да уведомяват за нея, без да изискват разрешение. През месец май упростихме разпоредбите за пристанищата и летищата. Освен това, упростихме рамката за областта на културата и най-отдалечените региони. Това е само една стъпка в едно дълго пътуване, един дълъг процес, който все още не е приключил. През изминалите години направихме немалко, за да упростим разпоредбите си за държавната помощ, така че да използваме европейски ресурси тогава, когато те са най-необходими. Преди година приехме ново съобщение за определението на държавна помощ. Целта на това съобщение е да разясним в какво се състои държавната помощ, кое финансиране е държавна помощ и кое не е по смисъла на договора. Така, например, ясно заявяваме в съобщението, че повечето от инвестициите в пътища, ЖП, отсечки и водоснабдителни системи не са държавна помощ по смисъла на договора. Освен това, в съобщението ясно заявяваме, че услугите чисто на местно равнище и инвестициите на местно равнище не са държавна помощ, тъй като не нарушават трансграничната конкуренция. Нерядко тези инвестиции обаче са от особено значение за гражданите. Това са решения, които се вземат в демократични системи от правителствата. За какви инвестиции става дума? Например, инвестиции в домове за грижи за възрастни хора или за хора в уязвимо положение, местни болници, както и инвестиции за модернизирането на по-малки пристанища където улова се извършва от местни рибари. Към тези инвестиции може да спада и публичната подкрепа за новинарски агенции на регионални езици, например в Испания няма нужда комисията да се намесва по отношение на тези инвестиции, което е добре, тъй като държавите членки могат да действат самостоятелно. Общият регламент за груповото освобождаване е приложим само към инвестиции, представляващи държавна помощ. Дори преди неодавнашните промени, съгласно регламента, 95% от всички мерки на стойност над 25 милиарда годишно можеха да бъдат предприемани без изобщо да се изисква разрешение от комисията. Регламентът е приложим към публичната подкрепа в области като енергетика, опазване на околната среда, широко лентов интернет и иновации. Основните промени, които направихме в регламента през май, се отнасят до пристанищата и летищата. Защо направихме тези изменения? Защото имаме много голям опит с летищата и пристанищата. През изминалите години комисията е взела над 30 решения за пристанища и над 50 решения за летища. С други думи, много добре осъзнаваме какво нарушава конкуренцията и какво в никакъв случай не я нарушава. Освен това, разбира се, допитахме се на два пъти до обществеността, преди да влязат в сила новите разпоредби. Взехме предвид много от отговорите, които получихме при обществените допитвания. Сред първите, които се възползваха от новите правила, бяха регионалните е, летища, които обслужват до 3 милиона пътници годишно. Това съответства на над 350 европейски летища или 70% от всички летища в Европа. На тях се падат обаче само 15% от въздушния трафик. Какъв е смисълът на децентрализирането, на либерализирането на разпоредбите? Сега европейските държави могат да поддържат и да модернизират тези летища, без предварително да уведомяват комисията или да подават заявление за разрешение. Разбира се, те трябва да спазват закрепените в регламента критерии. Те са едни и същи за всяка държава членка, но държавите членки имат пълна самостоятелност в тази си дейност. Отиваме още по-далеч по отношение на много малките пристанища, т.е. пристанища, обслужващи под 200 000 пътници годишно. Това въжи всъщност за почти половината от европейските летища. Те не винаги са също така рентабилни, като по-големите летища, меко казано но тези по-малки летища, и вие го знаете много по-добре от мен, обслужват инфраструктура, която е от ключово значение за свързаността. На тях се пада по-малко от 1% от въздушния трафик, въпреки че те съставляват почти 50% от европейските летища. Тъй като на тях се пада по-малко от 1% от въздушния трафик, те не се отразяват особено върху трансграничната конкуренция. Регионите и техните граждани сега могат самостоятелно да вземат решение за публичното финансиране на подобни летища, включително и с оперативна помощ. Пристанищата – Както вече казах, вече сме взели 30 решения за пристанища, така че ни беше ясно какви критерии да предвидим по регламента. Държавите членки могат да инвестират до 150 милиона евро в морски пристанища и до 50 милиона евро в пристанища във вътрешността на държавите. Това включва и разходите за дриджиране. Някои пристанища трябва да предприемат такива мерки, за да може водите им да са достатъчно дълбоки, така че да могат да костират корабите. За пристанищата тези разходи не подлежат на преговаряне, поради географското им местоположение. Независимо от това колко са ефикасни и конкурентоспособни, предвид географското си положение, тези пристанища трябва да дреджират, за да може да има достатъчно ниво на водата. По общия регламент за груповото освобождаване упростихме и разпоредбите за културните и спортните центрове. Финансирането на тези центрове така или иначе принципно не представлява държавна помощ, с изключение на няколко по-големи проекти. Но дори и сред тези проекти все по-малко са тези, които имат нужда от разрешение от наша страна. И сега ще се спра върху най-отдалечените региони, тъй като знам, че ви особено се интересувате от тях. Тези региони са изправени пред големи предизвикателства. Някои са отдалечени на хиляди километри от европейския континент, поради което са и много отдалечени от европейския пазар. Често тези региони са зависими само от няколко продукта. Нерядко дружествата трябва да направят допълнителни разходи, ако искат да извършват дейност в някои от най-отдалечените региони винаги сме позволявали на държавите членки да обещетяват дружествата си за тези допълнителни разходи. Но през май дори още повече упростихме разпоредбите. Според новите правила, държавите членки могат да обещетяват дружествата за всякакви допълнителни оперативни разходи, проистичащи от факта, че извършват дейност в най-отдалечен регион. Това правило въжи за всички отрасли. Не е изключен вече нито един отрасъл, което много улеснява работата на държавите членки. Разбира се, всяка една промяна трябва да е съразмерна. Ако ние упростим правилата, то тогава правителствата на държавите членки носят по-голяма отговорност. По-голяма отговорност за това, инвестициите, които правят, да не нарушават конкуренцията. Затова е важно, когато държавите членки вземат решения за инвестиции, да спазват критериите по регламента. Тези критерии са общо приложими към всички държави членки. Освен това, в държавите членки трябва да има прозрачност по отношение на държавната помощ. всяка една държавна помощ над половин милион евро трябва да бъде публикувана онлайн. Така ще бъдат осведомени гражданите, ще могат и журналистите да проучат къде точно са били инвестирани средствата. Много е важно в една демокрация да се знае как се разходват средствата. Затова правителствата трябва публично да оповестяват решенията си за инвестиции, да информират точно къде са били вложени средствата. Всеки един по-голям проект на стойност над 150 милиона евро трябва да бъде обект на оценка на ефективността. Така гражданите не само ще знаят за какво са били разходвани средствата им, ще знаят също, че са били разходвани, да се надяваме, добре. Регионалната помощ би трябвало да създава работни места, не обратното. Регионите би трябвало да финансират дружествата не просто за да затварят производствени мощности и да съкръщават работни места на едно място, за да разкриват нови другаде. Забранихме подобен вид помощ през 2014 година. По новите правила се предвижда ясно задължение за дружествата да поемат ангажимент не просто да изнесат дейностите си от други държави членки, преди да получат помощ. Това задължение много упростява работата по забраната върху помощ за преместване на дейността. Разбира се, комисията ще продължи да се бори срещу случай, когато държавната помощ сериозно нарушава конкуренцията. Това са случаите, в които държавите членки, например, предоставят селективни данъчни облегчения на многонационални дружества. Селективни, защото не се предоставят на дружества във всички отрасли. Освен това, ще се борим и срещу случаи, при които държавите членки предоставят големи субсидии на енергийни дружества, от което проистича риск от нарушаване на вътрешния пазар. В заключение, новите разпоредби ни предоставят възможност за действия единствено и само по случай на тежко нарушение на конкуренцията в трансграничен мащаб. По новите правила даваме възможност на държавите членки да работят със свой темп, да поемат самостоятелно отговорност в области, които са важни за отделните региони. Новият общ регламент за груповото освобождаване улеснява целият този процес, защото предвижда ясни критерии. Ако човек ги следва, може просто да започне работа по проекта да инвестира без предварително разрешение от комисията. А ние от своя страна се намесваме само когато се нарушава вътрешният пазар, когато дружествата не могат да се конкурират в условия на равнопоставеност. Едно е обаче да променим правилата на хартия. Друго е да работим наистина в полза на гражданите. Ако искаме да работим в полза на гражданите, трябва да прилагаме правилата така, както са били замислени. За това е необходимо време. Необходимо е време да се осъзнае, че действат нови правила. Необходимо е време да бъдат приложени. Много е лесно да се каже на общо основание. Европа така или иначе няма да ни позволи да разходваме средствата така, както искаме. Сега вече не може да се каже това, тъй като Европа дава възможност за самостоятелни решения, за крупни инвестиции в пристанища, в летища, в областта на културата, в най-отдалечените региони. Така трябва да е в една демокрация. Човек трябва да поема самостоятелно отговорност за решенията си, без да вреди на останалите. Именно за това се и радвам, че днес съм тук сред вас. Радвам се, защото вие сте сред основните действащи лица, които ще работят за претворяването действително на новите разпоредби в реалност в полза на гражданите ни във всички региони. Когато разговаряте с онези, които следва да прилагат тези разпоредби, ако те ви кажат, че разпоредбите все още са много сложни, ако ви кажат, че имат нужда от повече информация и разяснения, не се колебайте да ни го кажете. Ще предприемем последващи действия, така че тези по-упростени и по-общи правила действително да бъдат приложени. Така именно те ще докажат своята полезност. Не ако останат на хартия, а ако се превърнат в реалност. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на колегите за въпроси и коментари. Господин Олбрихт. Благодаря, госпожо председател. Една бележка и два въпроса. Бих искал да благодаря на комисаря за това, което представя, защото става дума в крайна сметка за упростяване. Много често, когато говорим за упростяване, ставаме свидетели само на малки промени в формулировката, например, един контрол по-малко, но това не променя нищо на практика. Тук обаче става дума за упростяване в действителност. Чакаме точно нещо такова. Комисията ясно заявява, че иска да се концентрира върху големите неща и да остави малките на други. Въпросът е дали това е видимо за хората. Дали е видимо за онези, които се занимават с тези въпроси на място. Имам съмнение в това отношение. Имам съмнение за това дали различните заинтересовани лица на различни нива знаят за какво става дума. За това трябва много бързо да се обясни за какво става дума и въздействието на това, което се прави за бъдещето. Защото политическите решения, които ще се взимат, зависят от тази стратегия. И сега двата въпроса. Един от много известните примери беше свързан с социалните жилища в Холандия. В продължение на години те представляваха ябълка на раздора между две заинтересовани страни в Холандия и те внасяха постоянно жалби в Европейската комисия. Никой не разбираше защо комисията се намесва по отношение на цената на социалните жилища в Холандия. Това не означава, че проблема е приключил. Много хора в а, сферата на социалните жилища не знаят а, дали проблема е приключил или не. Това е един много добър пример за действия в област, а, в която няма нужда да се действа и хората не разбират защо се прави нещо подобно, защо се извършват такива действия. На следващо място. Политиките на комисията онова, което вие казвате, може ли да се, се измери с принципите на допустимост в рамките на кохезонната политика? Много често дебатираме дали разходите са допустими или не. И често се казва, че са недопустими, защото става дума за държавна помощ. С други думи, означава ли онова, което ни казвате, че то в крайна сметка ще бъде разгледано през призмата на допустимостта? Мога да спомена културата, спорта, например. Аз бях докладчик по отношение на Европейския фонд за регионално развитие и знам за какво говоря. Ние казваме, нека да направим това, нека да направим това. Комисията казва, не, не, не, защото става дума за държавна помощ, има конфликт. За това, нека да попитам следното. Само част от вашия портфейл е свързана с кохезията. Искаме да разберем дали ще има ясни правила за допустимостта. Благодаря, господин Ван Милтенбург. Благодаря, госпожо председател. От името на групата на АЛДЕ бих искал да приветствам с добре дошла комисар Вестер. Благодаря и за присъствието, защото мисля, че тя се справи много добре с прегледа на регламента. Сега имаме променения вариант на регламента, познат като ОРГО. Има случаи, в които има конкуренция между вътрешни и морски пристанища в Европейския съюз. Конкуренцията между тези пристанища често води до а, жалби. Много подобни а, сме разглеждали в Комисията по транспорт, на която съм член. Естествено, а, доказателството за онова, което правите, ще се види в крайна сметка в практиката. Аз много харесвам този израз. Така че трябва да видим какво ще стане в моята държава, Холандия. Говорим за корпоративния данък за пристанищата. Когато те станат частни, трябва да плащат корпоративен данък и това води до изкривяване на равнопоставеността в Европа и защото има пристанища, които не плащат такива данъци, е, те ще бъдат е, и подкрепени допълнително, говорите за прак от 150 милиона, ще се инвестира в подобни пристанища, за това аз искам да попитам как ще проработи всичко това на практика. Същото въжи и за летищата. Има примери е, за летища, които са в а, зоната на други летища и се занимават само с карго. Трябва да спомена едно малко летище близо до а, летище Маастрихт. Това летище е в ареала на няколко други летища. А, понякога обаче подобни малки летища искат да имат възможности за развитие тъй като не им се дават такива, в принципно, и авиокомпаниите не спомагат за това да се развиват подобни малки летища. Отново казвам, смисъла на всичко това, което правите, ще се види в резултатите на практика. На следващото място кохизионната политика. Част от нея е свързана с научната дейност и иновациите. Имаме доклада на господин Лами, във връзка с групата на високо ниво за наука и иновации. Една от препоръките в този доклад е свързана с положителното взаимодействие или синергията между структурните инвестиционните фондове и рамковата програма. Тази тема се засяга в рамките на регламента ОРГО. Вие се опитвате да поясните, например, така наречения печат за високи научни постижения – само, че той е свързан само с малки и средни предприятия. Ако искате обаче европейските и националните програми да бъдат по-добре координирани спрямо съответния бюджет, то всички трябва да могат да се ползват а, със средствата по фондовете. И съответно трябва да приравним по-добре правилата за държавна помощ, що се отнася до структурните инвестиционните фондове и следващата МФР. Мисля, че публичните органи трябва да могат да съфинансират проекти, които са от интерес за Европа. Например, в областта на 3D принтерите. Как да се създадат демонстрационни е, инсталации в Европа. В цяла Европа. Искаме от колегите от Комисията по бюджете да подкрепят този проект в рамките на така наречената програма Авангард. Искам да попитам комисията, ако приема, че някои проекти ще бъдат част от тази стратегия за печата за, за високи постижения, защо не приема всички да се ползват с подобни възможности и защо няма изключение от правилата за държавна помощ? И ако настоящите правила пречат на стратегическите инвестиции, защо да не направим нещо? Господин Лами дава едно интересно предложение. Той иска да разшири изключенията от принципите на държавната помощ а, и да ги прехвърли и към стратегиите за интелигентна специализация. Искам да попитам при какви условия нещо подобно може да се случи. Трети въпрос, който можем да зададем в рамките на кохезионната политика е европейското териториално сътрудничество. Има конкретни програми. Мисля, че те са от полза за Европа, но тези програми също имат затруднения по силата на принципите за държавната помощ, защото става дума за участие от страна на различни правителства, например. Какво ще кажете за това, че понякога има различни публични органи, които искат да подкрепят някои проекти в рамките на териториалното сътрудничество, но тъй като принадлежат към различни държави членки и съответно към различни режими на нотифициране, има проблеми. Така че как да улесним живота на подобни заинтересовани страни и накрая, когато говорим за За, за комбинирането а, след 2020 година, мисля, че а, това ще е нещо изключително сложно. Значи какво ще кажете как да се опрости режима за държавната помощ и режима за нотификация, за да стане комбинирането възможно в по-голяма степен. Благодаря. Мисля, че държавната помощ е много важна за да може да се прилага и кохезионната политика. Желая ви всичко най-добро и приятна лятна вакансия. Uh, for... Благодаря. Добре, че повдигате и въпроса за вакансията, но сега имаме един много интересен дебат. Следващия оратор. Мадам на комисия, благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, нямам конкретни въпроси, но искам да се възползвам от тази възможност, за да ви поздравя за всички действия, които проведохте през последните няколко месеца. В подкрепа на хора засегнати от е, сериозни увреждания. Що се отнася до най-отдалечените райони? Знаете, че тази тема е изключително важна и а, се радвам, че през декември 2016 година Европейската комисия позволи да се координира а, портфел от 30 милиона за производителите на захарна тръстика, които се сблъскват с сериозна конкуренция. и вземайки предвид затрудненията им на пазара, е отлично от това, че е, одобрихте тази възможност. Също, вземайки предвид конкретните особености на крайно далечените райони, е, вие поехте определени ангажименти, потвърждавайки ангажиментите на Европейския парламент спрямо предприятията в крайно далечените райони и много се радвам, че винаги работим така добре заедно. ние, депутатите от най-отдалечените периферни райони на Европейския съюз и вие. Благодаря ви много. Благодаря, господин Омаржи. Мадам ла президент, мерси. Мадам ла комисар, Euh, euh, euh, Благодаря много, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, че сте тук за тази размяна на мнения днес, тази сутрин. Европейската комисия значително промени нещата от е, система за предупреждение е, на система за предоставяне на конкретна рамка за действие. Това, са, това е истински прагматичен подход, значително упростява нещата и ем, промените са значителни. Ем, в нашата парламентарна комисия, Комисията по регионални въпроси, и е, си давате сметка, че за постигането на целите на политиката, свързана с регионалните въпроси, държавната помощ е, много често е крайно необходима. И е, благодарение на нея може да има по-голямо сближаване и по-малко изоставане на определени региони и държави. И за това моят въпрос е свързан с е, възможностите да се намери, възмож... да се, да се намери кохерентност в бъдещата политика в тази област. Започнали сте да работите по тази тема. Вече бяха засегнати въпросите, свързани с крайно далечените райони. Колегата ми Монсекур ги спомена. И се радвам, че им обръщате подробно внимание. Давате си сметка, че в от отморските територии а, има и други проблеми, свързани с монополи, които доста подкопават целите, които имаме в областта на конкуренцията. Този тип монополи често всъщност засягат цялостното развитие на съответните региони и засягат постигането на целите на Комисията за развитието на периферните райони. Затова много се радвам, че имате смелостта да действате в тази област, както и да действате против избягването на данъци от на страна на фирми като Google и Apple. И се надявам, че по същия начин смело ще действате и в крайно отдалечените райони, които от много време страдат от монополи. В заключение, за нас е много важно да има ясни, прости, прагматични решения, основани на доверието. Същевременно смятаме, че държавната помощ остава необходим инструмент за постигане на целите на сближаването. Ще се занимаем с бъдещия регламент за периода от 2020 до 2027 година. И се надяваме, че промените, които вече са въведени, е, ще продължат да постигат резултати е, и няма да подкопаят бъдещото развитие на политиката. Госпожа Вана, благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо комисар, за това, че сте тук сред нас и за това, че ни предоставихте подробна информация относно регламента ОРГО. Много се зарадвах на това, което казахте. Казахте, че Пресата може да е благодарна, но хората трябва да са още по-благодарни. Ние в нашата комисия се вълнуваме точно от това. За да се случи то обаче, това означава, че трябва да сме последователни. Не само когато става дума за правилата за конкуренция, но и когато става дума за всички политики на Европейския съюз. Ето защо аз бих искал да подкрепя казаното от господин Олбрехт, що се отнася до социалните жилища и политиката на Европейската комисия. Понякога политиката на комисията не се разбира на място. Аз съм от Австрия, от Виена. Решението на комисията да даде държавна помощ само на така наречените хора в най-неизгодно положение, що се отнася до придобиването на социални жилища. Та това решение създаде голяма доза недоволство, защото Виена, подобно на Холандия, ако спази това решение, би трябвало да промени напълно системата на предоставяне на социални жилища. Нашата система не стъпва само върху доходите, тя стъпва върху така наречения социален микс. И ако се ограничи държавната помощ само до хората в най-неизгодно положение, това ще доведе до корупция по отношение на държавните служители в Виена. Затова пояснете дали Орго въобще разглежда темата социални жилища. На следващо място. Радваме се, че има мерки насочени към упростяването на регионалната помощ в рамките на регламента ОРГО. Дава се по-ясна дефиниция на това какво са рядко населени и много рядко населени места. Има по-добра дефиниция на преместването, за да се избегне даването на помощ към компании, които са приключили със своята подобна дейност в други държави членки през последните две години. Ние очакваме комисията да отиде още по-далеч и да попречи на преместването и на така нареченото търсене на изгодни субсидии. Това трябва да стане чрез удължаване на срока за операциите, е, който трябва да продължи 10 години, така както се казва е, в текста посветен на, на, на фондовете, е, които са структурни и инвестиционни. И накрая едва ли ще се очудите на това, което ще кажа по отношение на регионалните летища. Сектора на авиацията е единствения, който продължава да става свидетел на нарастващи емисии на парникови газове. Този сектор обаче продължава да получава преки и косвени субсидии. Има изключение, що се отнася до плащането на данъци за горива, както и е, ДДС по отношение на е, трансгранични полети в Европейския съюз. Е, това струва 30 милиарда годишно. Освен това, сектора на авиацията е изключен от схемата за търговия с емисии. Улесняването на помощта за регионалните летища ще бъде в полза на този тип транспорт, който много замърсява. И това ще е в ущърп на железниците, които са много по-чисти, например. Имаме съмнение в това отношение. Сметната палата в своя доклад от 2014 година казва, че европейските субсидии за летишната инфраструктура не са нещо изгодно. Твърде много летища, които са близо един до друг, се финансират и в много случаи финансираната инфраструктура е свръхголяма. Само половината от летищата, които са получили субсидия, са увеличили броя на пътниците си и подобренията в обслужването на пътниците или не са измерени, или са незабележими. Ето защо ние трябва да инвестираме така, че решенията които предприемаме, да отговарят на нашите международни ангажименти, например в рамките на КОП-21 или целите за климата и енергетиката до 2030 година на ЕС. Ние говорим тук за регионалното развитие, тъй като това е и същината на, на нашата комисия. Един от основ... едно от основните неща в рамките на този период, настоящия период, беше да се създаде отрицателен списък а, на неща, на проекти, които не могат да бъдат а, финансирани с пари по Кохезионния фонд. Едното едно от тези неща беше ядрената енергетика и другото беше транспортната, летишната, в частност инфраструктура. Така че аз мисля, че не би трябвало да приемаме това освобождаване на регионалните летища от изискването за предварителна нотификация. И последният ми въпрос. Правите ли въобще екологична оценка на въздействието, когато давате някаква помощ? Благодаря, господин Коцолино. grazie del lavoro che sta facendo. Благодаря за всички положени усилия, госпожо комисар. Трябва да кажа, че нашата комисия и парламента като цяло биха желали да ви подкрепят във вашите усилия. И не само, що се отнася до конкретни въпроси, а въобще в усилията ви да е, промените малко самоличността на европейския проект. Във времена на криза забелязваме, че е много важно да се работи не само за конкретните неща, а би следвало да се работи за една Европа, която да е по-близко до гражданите, е, която да обяснява е, защо е необходимо да има европейско гражданство и въобще Европа, която се концентрира върху социалното. Няколко въпроса Първия е малко по-общ. Започнахте с много важни начинания, свързани с а, някои програми като Хоризонт 2020, Козме, Еразъм и така нататък. Това са много значими инициативи. Има група за упростяването, тя вече беше спомената. Има обаче проблем с косвената помощ, особено чрез структурните фондове. Може ли да намерим по някакъв начин възможност да приравним пряката помощ от страна на Европейската комисия и структурните фондове? Е, онези, които определяме като косвена помощ. Мисля, че точно по този въпрос би трябвало да има общо преразглеждане на практиката. На следващо място да, важни са основните инфраструктурни проекти, сред които са пристанищата и летищата. В продължение на много години в Европа и в някои нейни конкретни части създадохме специални економически зони. И това доведе до нелоялна конкуренция между различните региони. По отношение на така наречените специални економически зони, които често са свързани с някои пристанища и с някои мащабни инфраструктурни проекти, трябва да кажа следното. Ако вземем предвид Средиземно море, неговия район, би трябвало да има една по-последователна политика от страна на Европейската комисия, защото тези пристанища по средиземноморското крайбрежие са изложени на все по-голяма конкуренция. Обърнете внимание точно на този проблем, защото ние даваме страшно много пари. Аз съм от Неапол. Пристанището на Неапол почти не функционира последните 10 години. Има програма за инвестиции на стоеност 250 милиона, само, че програмата е почти замразена, защото има конфликт с е, комисията и на практика пристанището ще загуби тези 250 милиона. Надявам се, че в бъдеще ще има малко по-скорени действия, защото говорим за страшно много пари. Като цяло аз съм доволен от е, вашата работа, просто ви моля да обсъдите тези два въпроса, защото те са свързани с нашата дейност в комисията, Реджи. Благодаря, госпожа Дамато. Грация, президенте. Е, е, комисар. Благодаря, господин, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, благодаря за това, че сте тук. Описахте новите правила за държавната помощ и за кохезионната политика. Както знаем, средствата по кохезионната политика, по кохезионния фонд подлежат на правилата за държавна помощ. А правилата за държавна помощ е, е, са такива, че е, много често, когато се прави одит, е, е аудиторите намират е, сериозни проблеми. През 2016 година имахме доклад, аз бях докладчик, по темата тематична цел номер 3 и разгледахме положението на малките и средните предприятия. И в този доклад има един параграф, в който се казва, че комисията трябва да промени така правилата за държавната помощ, че те да не дискриминират малките и средните предприятия. И освен това правилата трябва да са уеднаквени с правилата за даването на средства по кохезионния фонд към дружествата. и съответно се призовава и за преглед на регламента ОРГО. Затова въпросът ми е следния. Как може да гарантираме, че функционират добре правилата за държавната помощ, що се отнася до е, малките и средните предприятия? Защо фонда EFSI, например, не се подлага на правилата за държавната помощ? Искам да ви напомня, че инвестициите по EFSI даже няма да бъдат е, считани за дефицит в рамките на европейския семестър това няма да е така във втория вариант на FC, познат като 2.0. Защо трябва да има различни правила за държавната помощ, които се отнасят за FC, спрямо тези, които се отнасят спрямо Кохезионния фонд? 98% от е, предприятията в Европа са малки и средни предприятия. И ето защо мисля, че е много важно те да не бъдат дискриминирани. Големите компании, онези дружества, които оказват най-голямо въздействие върху общественото здраве и върху околната среда. Това са и дружествата, които най-много пречат на развитието на малките и средните предприятия, е, като че ли не получават е, чак толкова много внимание от Европейската комисия. Мога да спомена в частност региона, от който аз е, идвам. Илва в Таранто. Там има една металодобивна е, компания. Миналата година комисията спомена, че има поне пет различни типа незаконна държавна помощ, която е отпускана на Илва. Какво да кажем е, по отношение на е, данните за пазара? които се дават на комисията, те ли са единственото, на което трябва да се стъпва? Мисля, че трябва да има промени, за да не дадем всичко в ръцете на компании от трети страни, като Китай, например. Значи, е, дава се всичко възможно, е, целият хляб е, на компаниите от частния сектор, а пък почистването трябва да се извършва от държавата. Какво да кажем за екологичното възстановяване на района? Новото споразумение изключва почистването. Оставаме на италианските граждани и на гражданите на Европа разходите за почистване на площадката, на, на, на мястото, на което е разположено това предприятие – и не знаем откъде ще дойдат тези пари. Даваме това дружество на частния сектор и на индийците, а пък парите за почистването не знаем откъде ще дойдат. Господин Богович. Туди хвала за те представи. Уважаема госпожо комисар, и аз искам да ви приветствам сърдечно с добре дошла на нашето заседание. Благодаря ви, че ни представихте промените в законодателството за държавната помощ. Това са положителни, според мен, промени. Всички работещи в областта са запознати с правилата на играта. Имам предвид и летищата и пристанищата. и ние сме получавали финансиране от Европейския съюз. Работил съм по въпроса. Господин Новаков ме помоли да ви попитам дали предвиждате промени и в разпоредбите за по-големи проекти по общия регламент за груповото освобождаване. Става дума за проекти по кохезионната политика и механизма за свързване на Европа. В областта на телекомуникациите, възможно ли е също да има промени в правилата, така че да се изяснят някои случаи, по които в миналото имаше проблеми? Вторият ми въпрос се отнася до нещо, което каза и госпожа Дамато. За малките и средни предприятия не се проверяват изключенията по FC, А по други програми има такива проверки. Комбинирането на финансиране. Предвижда ли си тук упростяване на процедурите, така че нези, които използват такива средства, да са сигурни? Κυρία Επίτροπε, σας καλωσορίζουμε, υποστηρίζω. Благодаря много, госпожо председател. Госпожо комисар, аз съм за промяната на регламента, който се предлага, която се предлага за летищата и за пристанищата, тъй като смятам, че по този начин ще се създадат работни места. Това е опростяване, ще привлече инвестиции, ще помогне малките и средни предприятия, ще помогне за подобряване на инфраструктурата. Това е много важно за моята страна. Гърция, в която има стотици острови. Има пристанища, има регионални летища, които са от огромно значение за милиони гръцки граждани, както и за туристите. Затова мисля, че с предвидените промени би трябвало да включим пристанищата и инфраструктурата, свързана с економическа дейност в допустимите разходи. Да кажем, създаването на условия за оборудване на пристанища, да кажем, с специални кранове за товарене и разтоварване – Всичко това би насречило економическото развитие. Смятам също, че би трябвало да има система за контрол на държавната помощ, която да е компютъризирана и в този отрасъл трябва да настоим държавите членки да преразгледат потребностите за упростяване, за да може системата да е функционална. Вашата цел е да има е, опростяване на процедурите, за да може и контролът да бъде по-ефикасен в трансевропейски план. Имам въпрос, който трябва да ви предам от колегата Мартина Андерсън. Става дума за скандала на R, RHI. Става дума за един скандал, свързан с корупция. Десетки милиони са засегнати в Северна Ирландия. А, имате ли допълнителна информация по темата и бихте ли я предали на колегата Мартина Андерсън, която разчита на вашето сътрудничество в областта. Благодаря много. Това бяха изказването на колегите от Комисията по регионални въпроси. И аз имам въпроси, но времето ни не е достатъчно. А колегите ми споменаха някои от важните е, теми, които искат да засегна. Просто да попитам, смятате ли, че може да се продължи с кампания за информация за управляващите органи в управлението на структурните фондове? Защото където и да се променят правилата за държавна помощ трябва да се информират съответните органи и да бъдат да, постоянно информираните за по-нататъчните промени. Това е свързано с въпрос, който обсъждаме тук, Спомената от един от колегите, именно възможността да се допълват различните финансови инструменти на Европейския съюз. Да кажем, Кохезионния фонд и ЕФСИ. Обаче това съвместяване е възможно и за други фондове. И би било полезно да има еднакви или поне подобни правила с държавната помощ, когато искаме да постигнем такъв тип съвместяване на средствата. И а, когато се опитваме да привлечем и частни инвестиции за участие в публични проекти в Европа. Това са въпросите. Заповядайте за отговор. Надявам се, че мога да отговоря поне на някои от тях. А пък ако на, на въпросите, които няма как да отговоря с подробности, надявам се, че ще е, продължим да поддържаме връзка. Първо, много е важно да се следи приложението. Това, което правим, трябва да е насочено към гражданите. Темата се обсъжда и с министър-председателите в по-широк контекст работим в работни групи с а, държавите членки, за да може да вземем решение как да действаме, дали да променяме нещата, къде и какво и как. Работихме, например, един модел за улесняване на това как държавите членки да обнародват начина по който се разходват средствата на дънакоплаците. Тъй като в една страна това се прави по един начин, в друга по друг. И е, е по-добре да има сравнимост. И така, когато работим с заинтересовани лица, които следят темата държавна помощ в семинари или пък в контекста на работата на някаква гореща линия и прочие. Така ще имаме по-добра основа за работа. Борим се всъщност срещу онази държавна помощ, която изкривява конкуренцията. Иначе нямаме е, нищо против държавната помощ като такава. Напротив, Европейския съюз в крайна сметка посвещава множество средства за най-различни цели, инвестиции, схеми за подкрепа, т.е. реално ние не сме против смислената държавна помощ. Единствената ни цел е да не се прилага държавна помощ, която изкривява конкуренцията. Има някои особено видими случаи. Многонационални фирми получават селективно предимство, което не е на разположение на фирми, работещи съответно на другите фирми в тази държава. В Белгия, например, имаше схема, с която беше само за много национални фирми, за големи е, световни многонационални фирми или за европейски такива, но не и за обикновените бългийски предприятия. Помислете си, малките и средни предприятия са 90% от економиката. Те си плащат данъците, те обучават а, стъжанти и прочие. А също времено за другите се създават такива условия. Малките и средните предприятия а, са включени в общото блоково изключение за държавната помощ. Сега да премина към конкретните въпроси. Е, социалните жилища. Това е тема, в която се намеси комисията, тъй като бяха подадени жалби. Длъжни сме да отговорим на жалбоподателите и по този начин комисията по някой път се занимава с теми, които иначе не би засегнал. Да кажем, някой вижда нещо, което се случва на пазара и идва да ни се оплаче. оплаче. Е, тези въпроси вече са разрешени и, и не става дума за определението какво е социално жилище и какви трябва да бъдат цените. Вземе предвид особено вашия аргумент за социалното смесване. Ако има въпрос, който е достатъчно широко обхватен, че да се занимаем с него, основното е да видим, че има ясна, разпознаваема социална цел. И тя да не е само това, че има конкуренция, с а, частен строител, който строи в съседство с социални жилища. Трябва да има ясна социална цел, а именно какво искате да постигнете в социален план, защо го правите, можете да се обосновете. Искате да имате едно, е, един квартал, който да е по-смесен, за да няма гета, например. Това е много добра обосновка. И това е нещо, което вземаме предвид, разглеждайки ситуациите, които са предмет на внесени жалби. ако има такава обосновка, това е легално. Сега за съвместяването на средствата, така наречената синергия. Важно е да се проучи точно къде има пречки в правилата, които прилагаме. Имаме ясни дефиниции за това какво е и какво не е държавна помощ. И твърде малко проекти е, задължително трябва да бъдат е, проверени от Европейската комисия преди да получат съответната помощ. Поне от тук нататък. И реално не мога е, е, дори в момента да се сетя за конкретен пример, където правилата е, за държавната помощ са блокирали даден проект. Е, затова, ако смятате, че има такива случаи, е, моля, позовете се на конкретни примери. Що се отнася до печатите за отлично изпълнение, темата също е включена, съвсем изрична, защото логиката на тези печати е, че има научно-изследователски проекти, които са изключително интересни, изключително полезни но няма европейски средства за тях и тогава дадена държава, ако иска да ги подкрепи, може да го направи без проблеми. По въпроса за пристанищата. Пристанищата са изключително разнообразни. И в Европа има изключително много пристанища. Много от тях съвсем не се конкурират едно с друго. Някои от тях са местни пристанища, те обслужват местните рибари. трансатлантическия превоз никога не би минал през тях. Има обаче големи, огромни пристанища, а, които са за обмен на стоки и те се конкурират едно с друго. Затова е важно в тази област конкуренцията да е лоялна. И това е тясно свързано с задълженията на пристанището като частна фирма да плаща съответните данъци. И темата е важна и разглеждаме всичко много внимателно, защото е важно да има лоялна конкуренция. Едно от, една от промените е, е, че позволяваме за е, позволяваме насочване на разходите. Може би, ако можехме да препостроим Европа, щяхме да сложим пристанищата само там, където дреджирането не е необходимо. Но в някои от пристанищата, които вече съществуват, а се налага дреджиране. А, така че, независимо от това колко конкурентно е едно пристанище и да, че си плаща данците и прочие, задълженията за дреджиране са неотменими по географски причини, поради плиткостта на водата. И това, което допускаме като нова помощ, е само периферно. Позволяваме държавите членки да поемат своята отговорност. Те може да решат да не разработват а, летища по климатични съображения, но държавите членки решават дали да действа така или не. Ние им казваме, добре, това си е ваше решение, но сте длъжни да спазвате същите критерии, които спазват и другите държави членки и в общия регламент за изключенията темата е взета предвид. Занимаваме се и с други въпроси, като зона на покритие има летища, които не се конкурират трансгранично, но се конкурират едно с друго. При големите летища има действителна конкуренция, а в малките летища, които може да са в същата зона на покритие, трафикът да е по-скоро регионален и местен, така че това да не представлява конкуренция. Така че не може да виждаме конкуренция е, навсякъде. Трябва да имаме много добра яснота какво е конкуренция и в каква област и също времено трябва да допуснем възможности за свързване, е, включително и чрез въздушен транспорт. Що се отнася за оценката на въздействието върху околната среда, не е наше задължение да правим оценка за това въздействие, когато одобряваме е, държавна помощ. Държавите членки имат задължения в тази област при всеки един проект. И те са длъжни да го прилагат. Ние работим в по-големите е, схеми, да кажа в областта на енергетиката и проверяваме дали има изкривяване на конкуренцията. А, е, ОВОз се прави от държавите членки специалните економически зони. Това е тема, на която бих искала да се върна в по-големи подробности. Има специални економически зони, обаче въпросът е, е да няма избягване на данъци. По въпроса за забраната за помощ за преместване – има конкретни срокове. Ако дадено предприятие получи държавна помощ, то не може да закрива работни места нито две години преди помощта, нито две години след, след помощта, защото иначе може да се използват средствата за преместване. А може да се наложи да се закрият работни места поради развитие на пазара, защото нямате същия дял на пазара или други съображения – и тогава става по-трудно да се анализира по каква причина са затворени тези работни места. Не можем да кажем по каква причина. И за това забраняваме изобщо закриването Защото иначе фирми се местят от една, един регион в Европа в друг регион в Европа и е, губят 20% от работните места в този процес. Те могат да го направят по свои бизнес съображения. Не е наша работа. Добре, в такъв случай обаче да не им помагат да накоплаците. Това е, това е рационалният подход. по отношение на различния начин на работа в различните фондове. При е и правилата за държавната помощ са свързани само с това, когато с съфинансирането от ЕФСИ. От държавата членка на средствата към ЕФС. Това е приоритет до преглеждане на проектите. Такава е процедурата целта на тези проекти е в крайна сметка да ни помогне бързо да излезем от кризата. Ако държава членка са финансиран проект, това е и за ЕСИ, за инструмента за свързане на Европа, много често това може да попадне под понятието държава на помощ. Или от или от регламента ОРГО. Това е другия вариант. В комисията се опитваме да координираме нещата възможно най- тясно разговаряхме с, колег... Разговарям с колегата Вилета Булц по летищата и пристанището, защото е ясно, че трябва да се координира нашата координират нашите действия с нейните. Работя с Корина Крецо по други въпроси. Целта ни е да се съвместят нещата възможно най-добре. И колкото повече опит натрупваме, толкова повече държавите членки работят добре и толкова повече могат да се упростят нещата. И още нещо. Промените са действителни, особено що се отнася до крайно отдалечените райони. Бе казано, че някои отрасли са изключени и че това не е, няма никакъв смисъл. Това е само бюрокрация осложнява всичко. Всеки отрасъл може да бъде включен. И държавната помощ, която може да бъде предоставена, е много висока. Може да има и специални схеми в допълнение към това. Но най-важното е всички да бъдат включени, да, за да има схеми, които да са а, без прекомерни бюрократични изисквания защото има държави членки, които предоставят такава помощ и техните основания са изключително смислени. Трябва да се помогне на тези крайно далечени райони. Всички знаят е, с какви трудности се сблъскват те в участието на пазара поради разходите за производство и поради разходите за транспорт. Да не говорим, че често те се озовават, е, са разположени, извинете, в е, места, където има и местни особености, предизвикващи затруднения. Също времено за нас е важно да засилим възможностите на държавите членки да простим правилата, възоснова на вече натрупания опит, да има ясни критерии, които държавите членки трябва да следват и оттам нататък да е тяхно задължение да ги следват. Защото ако си помислите колко много сериозни е, усилия отиват за е, обмена на цялата тази информация с комисията, е, това е допълнителна огромна инвестиция. За това полагаме толкова усилия за засилване на сътрудничеството и за това държавите членки да бъдат насърчени да използват тези разпоредби, ако искат да инвестират, да знаят, че могат да инвестират. 95% от мерките, свързани с държавна помощ, могат да бъдат предмет на решение на държавите членки. Така че не може да се твърди, че еми не можем да даваме държавна помощ заради Европейския съюз. Такова твърдение би било несъстоятелно. Ако се чуе подобно твърдение, по-скоро заключението трябва да е, че няма желание за такива инвестиции. А иначе събирайте примери и нека да се видим отново след една година и да обсъдим нещата, да видим докъде сме стигнали. И не се колебайте да се връщате към мен с въпроси и конкретни примери. Защото от конкретните примери можем да си извлечем полуки по начин, по който абстрактните разговори не ни позволяват. Така че много ви благодаря за тази размяна на мнения. Имам предвид вашите позиции. Надявам се, че и вие сте научили допълнителни неща. Uh, благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за впечатляващото изявление. Благодаря ви също за това, че толкова компетентно се изказахте. С удоволствие ще се видим отново с вас след година. Ще държим връзка. Well, we continue today's meeting. Продължаваме с днешното заседание. Следващият ни гост е госпожа Корина Крецо, член на комисията, отговарящ за регионалната политика и регионалното развитие. Радвам се, че тя е сред нас днес. Предстои да обсъдим неодавнашните и бъдещите промени в кохезионната политика. Не можахме да формулираме друга тема за разискванията днес. Това е темата, която интересува особено нашата комисия. През изминалите седмици бяхме свидетели на редица събития и прояви, включително и на седмия форум, посветен на кохезионната политика. В пленарната зала обсъдихме документа за размисъл за бъдещото финансиране на европейските политики, включително и на кохезионната политика. Днес очакваме да чуем от вас както актуална информация, така и да се запознаем с вашето виждане за неодавнашните и бъдещите промени в кохезионната политика. Имате думата, госпожо Крецо. Good morning and I am very happy to... Uh, Добро утро! Много се радвам за пореден път да участвам във ваше заседание. Благодаря ви за поканата. Както казам, госпожа председателката, Именно сега е най-подходящият момент за подобни разисквания, тъй като сме на етап, на който излизаме с конкретни идеи, на който трябва да говорим за бъдещето на кохезионната политика. Идния месец ще е от особено голямо значение с оглед на определянето на бъдещето на кохезионната политика след 2020. Както каза госпожа Михайлова, през изминалите седмици се състояха три изключително важни прояви, изключително важни за кохезионната политика. Първо, форума за кохезионната политика, второ, документът за размисъл за финансирането на политиките на Европейския съюз и препоръките на групата на високо равнище по въпросите на упростяването. Тази група бе очредена в началото на моя мандат. Тя излезе с препоръки за настоящия програмен период. Очакваме тези препоръки, които са залегнали в общия пакет, да бъдат приети от парламента и съвета. Групата излезе също така с препоръки и за следващия програмен период. Нека сега споделя с вас някои свои размисли по тези три документа. За първи път на форума за кохезионната политика имаше широк консенсус по един изключително важен въпрос, а именно необходимостта от амбициозни реформи и от приемственост. Трябва също така да се установи и справедлив баланс между осъвременяването на политиката от една страна и невменяването на допълнителна тежест на бенефициентите чрез радикални промени на всеки 7 години. Това ме отвежда до документа за размисъл за финансирането на европейските политики, публикуван от комисията. Това бе последният от серия от 5 документи, сред които е и Бялата книга за бъдещето на Европа, публикувана миналия март. Във втората половина на този документ са описани няколко сценария. Някои от вас може би не ги приемат, но нека изтъкна, че това са само ориентировачни сценарии на практика нещата може да не се стекат по този начин, така както е описано в отделните сценарии. Може да станем свидетели на комбинация на всичките пет сценария. По-интересната част от документа за размисъл е първата част. В нея става ясно, че ще трябва да постигаме повече с по-малко средства Тоест, ще ни предстоят трудни решения. Европейският съюз ще предвиди ли достатъчни средства, за да реализира приоритетите си или ще трябва да предвидим по-малко амбициозни цели? В документа за размисъл се очертават акцентите в европейския бюджет, като миграцията или отбраната. Едновременно с това се изтъква, че трябва да продължим да работим по вече съществуващи приоритети, като економическото, социалното и териториалното сближаване. Изтъква се и необходимостта от стимули за структурни реформи, от преход към по-устойчив растеж, освен това се заявява, че всички източници на финансиране от европейския бюджет трябва да бъдат обединени в името на общи цели. Аз съм силен привърженик на тази последна идея за единен набор от правила. Ще видим обаче дали тя ще може да се наложи. Ще трябва да можем във всички области да покажем, че от европейската политика проистичат допълнителни ползи. В документа за бъдещето на европейските финанси се изтъква този принцип, принципа на принадената стойност. Много важно ще бъде в бъдеще за приоритетите да бъдат заделяни достатъчно финансови средства. А по въпроса за принадената стойност, сигурна съм, че всеки от вас има свое определение. Но за мен принадената стойност се свежда до прилагането на принципа на субсидиарност към европейските фондове. Тези фондове трябва да се мобилизират там и когато въздействието от тях ще е по-високо в сравнение с действия само от страна на националните органи. Трябва също така да се постигнат и целите заложени в договорите ни, като економическо, социално и териториално сближаване. Трябва да се отчете също така и необходимостта от трансгранично сътрудничество, трябва в определени държави и региони инвестициите да допринасят за макроекономическа стабилност и за увеличаване на потенциала за растеж на целия съюз. Инвестициите трябва също така да допринасят и за опазването на четирите ни основни свободи. нито една програма, нито един инструмент не бива да бъдат изпускани от поглед. Що се отнася до кохезионната политика, в документа ясно се заявява, че намаляването на разликите между и в рамките на отделни държави членки е особено важно, ако искаме да изградим силно конкурентоспособна пазарна економика, насочена към заетост и социален прогрес. В документа също се изтъква, че е изключително важно да се работи за преодоляване на разликите между държавите в еврозоната, тъй като тези разлики поставят на карта бъдещето на економическия и паричен съюз. В документа има и предложение за бъдещето на кохезионната политика. Тя трябва да може по-гъвкаво да реагира на извънредни ситуации и неочаквани предизвикателства. Помните случая с Катерпилър в Валония. Много важно беше тогава да можем достатъчно гъвкаво да предоставим помощ. Дори по-богатите региони могат да станат жертва на подобни непредвидени извънредни обстоятелства. Добре ще бъде да можем да разполагаме с средства и към края на програмния период. Трябва също така да има по-гладък преход между отделните програмни периоди. Необходима е също така и по-добра координация между отделните източници на финансиране. Тя е необходима, за да се възползваме максимално от инструментите си вероятно увеличаване на процента на съфинансиране от държавите членки. Това е една от идеите с цел повече ангажираност на държавите членки и мобилизиране на публични инвестиции. Вероятно може да се преразгледат и критериите за разпределяне на финансиране. Много добре знаете, че БВП на глава от населението е критерий, който се смята за недостатъчно уместен от мнозина, тъй като по този критерий дори в по-богатите региони не се взема предвид процентът на безработица, например. В документа за размисъл не се съдържа ясна позиция на комисията по този въпрос. Той съдържа пет само иллюстративни сценария. Разглеждат се необвързващо вариантите за действие, които имаме в момента. Във връзка с това разчитам особено на вас, тъй като вие ще можете да излезете на категорична позиция за окончателния вариант. Ще трябва също така да се вслушаме и в националните, регионални и местни органи. Немалко държави членки вече излязоха с документи със своята позиция за бъдещето на кохезионната политика. Сред тях са Германия, Франция и Италия. В тези документи се съдържат много добри предложения. Те са изготвени от президенти на региони в държавите членки. понякога има двойнственост, има разминаване между позициите на президентите на региони и централната изпълнителна власт в държавите членки. Изисквайки от държавите членки такива документи с позицията им, Всъщност изискваме от тях да обединят разминаващите се гледни точки. Моля и вие да настоявате в държавите членки по места за изготвянето на такива документи, тъй като органите по места най-добре знаят какво работи и какво не работи добре, <clears throat> знаят какви са проблемите. Искаме да знаем не само какви са проблемите, но и да получим от държавите членки реалистични идеи няколко думи за заседанието във вторник на групата на високо равнище по въпросите на опростяването за бенефициентите. Групата излезе с препоръки както за настоящия програмен период, така и за периода след 2020. Една от препоръките й е новите правила да се отнасят само до стратегически инвестиционни приоритети и принципите за разходване на средствата. Европейските фондове ще отпускат финансиране по съществуващите национални механизми. Следва да се ограничи според групата също така и аудитирането от страна на комисията. Госпожо Михайлова, вие участвахте в последното заседание на тази група. Видяхте, че има пресечни точки между нейната позиция и позицията на, в доклада на госпожа Вестфал. Групата призовава за съразмерност, както и за по-хармонизирано прилагане на правилата за защита на конкуренцията към европейските фондове. Радвам се, че Колегата ми Вестагер днес сутринта е разговаряла с вас. Предполагам, че тя е изяснила някои моменти, свързани с държавната помощ и конкуренцията. Много е важно да обясним на гражданите, че има различни набори от правила и различни видове фондове. Трудно ще ни е всъщност да им го обясним. Трябва да има уеднаквяване. Призовава се за рязко намаляване на обема на нормативните разпоредби за кохезионната политика. Към момента нормативната уредба възлиза на 600 страници. След като се консултирахме с държавите членки, излязохме с насоки в обем от 5000 страници. Мисля, че това е прекалено практиците от областта на кохезионната политика и бенефициентите трябва да могат да прекарат повече време в същинска работа по проектите си. Необходимо им е повече време, поради което има съществени забавения в изпълнението. Ще трябва практиците да могат да прекарват повече време в същинска работа, вместо да се занимават с бюрократични процедури и с разпоредби. Затова и крайната ни цел е да въведем единен набор от правила за всички фондове. Всички фондове трябва да говорят с един глас и това е гласът на бенефициентите ни. Искам да чуя вашата гледна точка и по този въпрос. Бяхме свидетели на цяла поредица от прояви от основно значение за бъдещето на кохезионната политика. Това показва, че дебатите стават все по-оживени. Трябва да се възползваме от динамиката на настоящия момент в полза на кохезионната политика. Нека се възползваме от това, за да постигнем една още по-добра кохезионна политика и след 2020. За целта вие трябва да настоявате по места за участие в изпълнението по настоящите фондове. Няма да можем да отстоим каузата на кохезионната политика, ако тя не се използва в настоящия момент. Миналата седмица разговарях с 700 служители от Генерална дирекция регионално развитие. Настоях спрямо тях да настояват спрямо държавите членки да ускорят изпълнението по програмите, да изпращат искания за плащане както и да докажат, че изразходват действително заделените средства. Не би трябвало да разходваме средства като самоцел. Разходването трябва да е ориентирано към резултати. Това е и целта на кохезионната политика. във връзка с дискусиите за бъдещето на Европейския съюз ще се наложа и за дискусии за бъдещето на нашата област. Кохезионната политика трябва да остане сред основните приоритети на Европейския съюз, тъй като това е инвестиционна политика в полза както на по-слабо развитите, така и на по-богатите региони. Тази политика насърчава заетостта, затова е много важно да започнат дискусиите по нея, не само в Брюксел и в Страсбург, но и в цяла Европа. Така ще покажем колко големи ползи проистичат от кохезионната политика. Изтече мандатът на Малтийското председателство. Много съм му благодарна, че то поде инициатива за по-добра комуникация във връзка с кохезионната политика. Статистическите данни за жалост показват, че 80% от гражданите не знаят в какви проекти не знаят, че когато се финансират проекти, като например изграждането на детски градини, на пътища, на болници, тези проекти се финансират с европейски средства. Важно е да се говори по тези въпроси, тъй като кохезионната политика е израз на солидарност и партньорство. Това не е секторна политика, а политика насочена към реализиране на европейските приоритети. Последващите оценки показват, че през изминалите 7 години пряко сме допринесли за разкриването на 1 милион работни места, за очредяването на стотици нови дружества, за изграждането на стотици километри пътни отсечки. Всичко това показва, че тази политика служи на целите на Европейския съюз. Днес съм тук, за да изслушам гледните ви точки, Сигурна съм, че заедно ще продължим да служим на европейските граждани. Призовавам ви бързо да приемете общия пакет. Той е особено важен за бенефициентите, тъй като ще улесни работата им. Благодаря ви, госпожо комисар. По въпроса за досието Омнибус, общия пакет, направихме всичко, което беше по силите ни. Комисията по регионално развитие първа прие становище. Готови сме и за тристранните разговори. Много оптимистично сме настроени. Надяваме се, че тези разговори ще могат да започнат през месец септември. Целият този дълъг процес наближава своя край. Пристъпваме към дебатите. Десет колеги са се записали вече за изказване. Ако искаме ефикасно да се възползваме от времето си, моля да се вмествате в рамките по най-много на 3 минути. Господин Аримон. Финданк. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа от позицията на две свои функции. Първо като постоянен докладчик за помощите за Гърция и в качеството си на заместник председател на тази комисия. Първо, за Гърция. Гръцкото правителство излезе с доклади за периода 2007-2013 и 2014-2020. Предстои комисията да анализира тези доклади. Имам конкретен въпрос. Кога ще приключите своя анализ, за да знам и кога мога да изготвя своите доклади? Какви са първите ви констатации по докладите на Гърция? Коректно ли са били управлявани и разходвани средствата по проекти и средствата по предварителното финансиране? Тоест, били ли са успешни измененията по рамковия регламент? Второ, бъдещето на кохезионната политика. Мисля, че сме на кръстопът. Според мен Брексит може да изложи на риск бъдещето на кохезионната политика. Затова трябва да съберем аргументи в подкрепа на тази политика. Трябва да разясним на работещите по проекти, че правилата са опростени, според мен трябва да има поради това единен набор от правила. Има и още един много силен аргумент спрямо критикуващите кохезионната политика и спрямо нези, които настояват за съкръщаване на нейното финансиране и на финансирането на кохезионни проекти. Можем да заявим спрямо тях, че кохезионната политика допринася за постигането на макроекономическите ни цели, т.е. за стимулиране на растежа и заетостта в държавите членки. Предстои да излезе скоро седмия доклад за кохезионната политика. Вероятно този аргумент ще се съдържа там. Но можете ли наистина да докажете реално, че са постигнати тези макроекономически цели? Ако това е така, то в бъдеще ще сме в много по-силна позиция що се отнася до каузата на кохезионната политика. Госпожа Вестфал. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо комисар, че за пореден път разговаряте с нас. Знаем, че през изминалите седмици работихме рамо до рамо в полза на кохезионната политика. Няма никакво разминаване в позициите ни. Както каза току-що и господин Аримон, кохезионната политика е претворена в реалност солидарност. Цитирам нещо, което казахте вие тази седмица. Кохезионната политика е спойката между Европейския съюз и хората по места – т.е. тя е възможност, реална възможност за изграждането на Европейския дом. Ще взема отношение показаното току-що от господин Аримон. Много се зарадвах, като казахте, че е важна ролята на Европейския парламент. Европейският парламент с мнозинство прие доклада по собствена инициатива за кохезионната политика. Защо го направихме? Защото знаем, че кохезионната политика е изложена на опасност. Не знаем какво ще ни донесе бъдещето. В документа за размисъл се цитират пет възможни сценария. Вие, ако правилно съм ви разбрала, казахте, че не е съвсем ясно кой от тези сценарии реално ще настъпи. В най-лошия случай не само ще се съкратят средствата по кохезионната политика, може би няма да останат никакви средства за финансирането й. А нагласите на гражданите се определят пряко от това, какви осезаеми ползи, какви осезаеми последици проистичат за тях по места от европейското финансиране – Неуморно повтарям, че не е допустимо да се финансират само най-слабите, само най-бедните региони. Не. Трябва да продължим да финансираме всеки един европейски регион по кохезионната политика. Виждам, че колегата Бресо кима утвърдително. Тя има много голям опит в регионалната политика трябва да се финансира всеки един регион. Знам какви са апетитите в момента. Знам, че се е, дискутира много оживено за макроекономическите условия. През идните месеци трябва да обсъдим и други въпроси, като принципите на правовата държава. Но трябва да сме съвсем наясно, че всъщност става дума за регионите, за хората по места. Не бива да ги изоставяме. Затова много се радвам, че казахте, че Европейският парламент и най-вече нашата комисия, заедно с вас и останалите комисари, наши съюзници, трябва да работят рамо до рамо. Сега и през идните месеци трябва да работим и с гражданското общество, за да отведем целият този процес в правилната посока. Госпожа Томашич. Um, reducing economic and social divergences between and within благодаря. Намаляването на економическите и социалните различия между държавите членки е изключително важно. Знаете, че Съюза иска да е конкурентоспособен социален пазар, да има достатъчно заетост, да има напредък. Ето защо искам да кажа няколко думи за бюджета за кохезионната политика след 2020 година. Според мен той ще влуши регионалните различия. Какво смятате вие по този въпрос? Благодаря, господин Ван Милтенбург. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо комисар. Винаги се радваме, когато сте тук. Дори да е само няколко часа преди лятната вакансия. Благодаря ви за този документ за размисъл. Мисля, че то е добра основа за дебат по всички видове бюджети, по отношение на МФР и естествено във връзка с кохезионната политика и нената важност. В този документ се споменават четирите принципа за бъдещи реформи. Казва се, че трябва да има европейска добавена стойност, отчетността, упростяването на правилата и не на последно място по значение гъвкавостта, от която имаме голяма нужда, като си има предвид и примера с беженската криза. Мисля, че това са отлични принципи, които би трябвало да се осъществят на практика след 2020 година. Гъвкавостта, тя засяга до известна степен кохезионната политика. Винаги има напрежение между от една страна тематичната концентрация и от друга страна степента на гъвкавост, която искате да интегрирате. Много се зарадвах, че споменахте структурните реформи. Мисля, че за Европа е изключително важно да инвестира и инвестициите в рамките на кохезионната политика трябва да ревят ръка за ръка с структурни реформи, особено ако погледнем най-изоставащите региони. Това е изключително важно. Всъщност имам само един въпрос и с него ще приключа. Когато говорим за изоставащи региони, забравяме, че има големи разлики дори в рамките на добре развитите държави и членки в Европа. Вземете за пример Германия и Франция. Франция има много висока безработица. Тя е почти два пъти по-голяма от тази в Германия. За това въпроса ми е следния. Какво лично вие смятате, каква лично вие смятате трябва да е ролята на кохезионната политика в по-богатите и по-добре развити държави членки? Благодаря, господин Омаржи. Благодаря. Госпожо председател, имаме възможност да разговаряме прямо и ще бъда прямо. Изключително много сме обезпокоени за бъдещето на политиката в областта на регионалните въпроси, вземайки предвид различните предложени евентуални сценарии за развитието й. От петте сценария, четири обективно ощетяват регионалната политика. Що се взема предвид? Що се отнася до а, бъдещето развитие на тази политика, един въпрос трябва да бъде в центъра на нашите мисли. Именно последователното съвместяване на европейските политики. Регионалната политика, например, не може да замества политиката на солидарността в този океан от политики, които често подкопават въздействието на регионалната политика. Занимаваме се с една тема, която е доста сложна. Определен тип търговски политики, провеждани от Европейския съюз, водят до затруднения за определени региони. И за това вместо да опираме регионалната политика върху нови цели, вместо да я използваме като средство за провеждане на всички структурни реформи, които реално ще доведат до по-малко солидарност, не е ли по-добре регионалната политика да се занимае с онова, с което трябва да се занимае по същество, а именно проявата на солидарност. Европейският парламент гласува по доклада на колегата Вестфал, в който се очертават основните елементи на онова, което за нас е важно в тази политика. И ясно заявяваме, че заставаме против макроекономическите условия. Говори се за наказателни и насречителни мерки. Предвиждат се евентуални мерки за насърчаване на тези държави, които по-бързо и по-добросъвестно от ваша гледна точка прилагат структурните реформи. Но това не е правилният начин за действие. Регионалната политика трябва да бъде финансирана особено за онези части на Европейския съюз, които изостават. Второ, трябва да бъде опростена и трето, трябва да бъдат намалени териториалните различия. Именно заради това, когато говорите за въвеждането на нови критерии, би тряб... които се добавят, които искате да се добавят към критерия БВП, можем да разгледаме тези предложения, но не бихме искали да се допуснат каквито и да било промени, които да поставят в по-необлагодетелствено положение вече най- слабо развитите региони на Европейския съюз, които и, и без това се сблъскат с най-големите трудности. И последното нещо във връзка с последното съобщение на комисията за крайно отдалечените райони. От миналия октомври знаете, че имаме доклад по собствена инициатива по тази тема и бих е, желал да е, разбера какви са вашите коментари по въпроса. Е, възнамерявате ли политиката на комисията да вземе предвид нашите препоръки? Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги. Наистина настоявам да проявите дисциплина по отношение на времето, защото наистина трябва да чуем и госпожа комисаря и нейните отговори. Благодаря. Госпожо председател, изказваше се госпожа Вана. Благодаря на госпожа Крецо за това, че е тук. И аз като господин Омарджи много се притеснявам за бъдещето на кохезионната политика, не само поради тези пет сценария, сред които само един предвижда повече пари за кохезионната политика, а по-скоро поради тона на документа за размисъл. Мисля, че тук има сериозна разлика спрямо кохезионния форум, който беше проведен преди е, публикуването на този документ. И там беше казано, знаете, че имаме нужда от категорична кохезионна политика, за да се справим с неравенството. Необходимо е да настояваме кохезионната политика да допринася за благото на гражданите от всички региони, естествено като се концентрираме върху най-уязвимите. Само един коментар във връзка с новите критерии в страни от БВП. Зелените от дълго време се борят за нещо подобно. Нови критерии за определенето на развитието по малко по-различен начин. Например, безработицата, измененията в климата. Кажете малко по-конкретно нещо точно за тези нови варианти, нови показатели, нови измерения в страни от БВП. Аз съм от зелените и се ужасих, че в документа въобще не се говори за включването на целите за справяне с измененията в климата в общата рамка. Сметната палата не отдавна предупреди, че има сериозни рискове да не се изпълни целта да се изразходят почти 20% е, от европейския бюджет за действия в областта на климата. Какво смятате да направите, за да се изпълни тази цел преди края на настоящата МФР? Ще продължи ли комисията да интегрира всички необходими мерки за справяне с измененията в климата или няма? Освен това, ако искате да се изпълни целта за това поне 40% от бюджета на ЕС да отива за изпълнение на целите от КОП-21, ще е, разширите ли целите за климата към други програми, а не само в рамките на ЕРФ. Какво ще кажете, освен това, за отрицателния списък а, с така наречени вредни а, разходи? Говорихме по този списък с госпожа Вестер. Говорихме за авиацията. Знаете, че авиацията заедно с ядрената енергетика са отраслите, които имат изключение е, по отношение на кохезионната политика. И накрая, зелените много се притесняват от идеята да се създадат единни правила и единен фонд за инвестиции, както се предлага в документа. Ние смятаме, че има нужда от различни правила, за да се изпълнат различните цели. Има различни цели, в крайна сметка. Това ми е последното изречение. Знаете, че фондовете са много специфични трябва да се стремим естествено към хармонизация, за да има и синергия, но дали това в крайна сметка е основната ни цел? Благодаря госпожа Дамато. Благодаря госпожо председател. Благодаря на комисаря. Няколко коментара относно бъдещето и относно изпълнението в рамките на програмния период. Нека да бъда откровена – Притеснявам се относно този документ за размисъл, посветен на европейските финанси и тяхното бъдеще. Знаете, той беше представен преди няколко седмици от комисар Етингер. Ние искаме да защитим кохезионната политика. Самата всъщност самия смисъл на кохезионната политика не би трябвало да се зачеркват с лека ръка комисария казва, че нищо не е предварително, но в рамките на форума за кохезията не се повдигна въпроса за инвестициите и за макроекономическите условия. Затова ви моля, госпожо комисар, доколкото е възможно да защитавате позицията Припомнена от колегата от Обединената левица, тази позиция беше изразена преди месец в Страсбург в контекста на доклада Вестфал. Става дума за позицията, свързана с макроекономическите условия и тя датира още от 2013 година. Надявам се, че в разговорите между парламента и комисията няма да станем свидетели на онова, което в крайна сметка доведе до известния член 83. Радваме се, че има безвъзмезна помощ на стоеност 1 милиард за Италия, но тази помощ може да се използва едва след като парламента и съвета дадат своята благословие. Знаете за ужасяващите събития, земетресенията, които се случиха. Можем да говорим и за случилото се в Испания. Можем да пледираме за увеличаване на средствата. Смятаме, че е необходимо да се работи по-бързо, когато става дума за отпускане на безвъзмезна помощ. А по отношение на изпълнението, вероятно знаете, че от 2014 година нататък разходите в Италия нараснаха значително. Има специална група, в комисията, посветена на периода 2007-2013 година. Четири процента от разходите ще бъдат урязани. Има притеснения и оплаквания относно Агенцията за кохезионната политика, е, за която се твърди, че използва външни консултанти. Естествено, важно е да се подобри административния капацитет, но е необходимо да се упражнява и контрол от страна на комисията, за да не се налага е, да се използват ресурси за такива неща. Благодаря. Това бяха изказванията на координаторите. Ще продължим с въпросите, но имаме нужда от време за това да чуем комисаря. Моля ви да се придържате в рамките на две минути. Господин Богович, вие сте първи. Е, хвала за беседа. Комисарка, добродошла в нашем кругу. Е, Благодаря. Добре дошла, госпожо комисар. Казахме, че вие и ние сме съюзници, които носят голяма отговорност за бъдещето на кохезионната политика. Съюзници сме, но сме съюзници и по отношение на отговорността, която носим за бъдещето на кохезионната политика. Тя допринася за повече солидарност, за повече сближаване в Европа. Благодарение на кохезионната политика, по-слабо развитите региони се нареждат сред по-силно развитите. Кохезионната политика продължава да е интересна като източник за финансиране за държавите членки. Разбира се, тя се свежда не само до финансови средства. В момента сме изложени на натиск, що се отнася до финансирането в бъдеще. Затова трябва решително да настояваме за това, че а в случая става дума за основополагащи ценности и цели на Европейския съюз. Трябва да настояваме за доброто използване на средствата по настоящия период. Последният доклад за Словения, например, е с лоши констатации. Използвани са само 1,1 от общо 3 милиарда евро. Освен това, са сключени само 32% от възможните договори. Статистическите данни не са по-различни за други държави членки. Трябва да се погрижим за това да има реално изпълнение в държавите членки. В противен случай ще си направим лоша услуга. Ще си направим лоша услуга, ако не използваме наличните средства. Госпожа Бресо за две минути благодаря. Добър ден. Добре дошла, госпожо комисар. Две неща. Първо, относно ресурсите. Колегите вече казаха колко сме притеснени. Аз съм член на Комисията по конституционни въпроси. Членове 3, 10 и 3, 11 от договора казват, е, че е необходимо да се отпуснат повече ресурси за самия Европейски съюз. Съответно, след последните изявления, които бяха направени на форума, стана ясно, че всички са за кохезионната политика. Имаме нужда обаче от необходимите ресурси. Готови сме да положим усилия, но е необходимо да се отпуснат допълнителни средства, вместо да ни се отнемат средства, защото много често парите се отнемат от политики насочени към гражданите. Много се говори за упростяването. Е, има нужда обаче от е, достатъчно време, за да оценим какво точно трябва да е опростяването. Що се отнася до самите срокове, две неща искам да попитам. На първо място, ако не работим паралелно с е, работата по МФР, ние няма да приключим работата по регламента за кохезионната политика в рамките на настоящия мандат и по този начин ще излезем съвсем извън коловози ще имаме нужда от поне две години, за да наберем скорост след като се проведат изборите. Мисля, че вече е на лице опасността да пропуснем някои важни срокове, затова е много важно да се работи паралелно. И на второ място, една от причините за постоянните забавения, не само по отношение на кредитите за ангажименти, но и в кредитите за плащания, е, че а, има проблем с припокриването. Как да задвижим проектите от тук нататък? Защото иначе на лице е опасността, когато се отпуснат пари, регионите да не могат да започнат на време работа по, по различните проекти. Затова би трябвало да променим почти цялата философия и трябва да позволим на регионите да определят програми, и освен това да им позволим тези програми да бъдат финансирани с останали средства от предишен период. Иначе проблема с изоставането никога няма да бъде решен. Италианските региони, например, закъсняват, защото не им се позволява да харчат средства и не им се позволява да финансират проекти, докато не стане сигурно, че наистина ще бъдат върнати тези средства. Това води до забавяния. Благодаря. Благодаря, господин Полчак. Заповядайте. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu skutečně se do... Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко няма да говоря повече от две минути. Искам да подкрепя казаното от колегите в защита на кохезионната политика. Госпожо комисар, казахте, че имате нужда от 700 души, за да се ускори изпълнението. Миналата седмица комисията оповести публично един документ, е, посветен на бъдещето на европейските финанси. Забелязвам нещо интересно. Казва се, че изпълнението по структурните инвестиционните фондове се забавя поради съществуването на ЕФСИ, прословутия фонд за стратегически инвестиции. Това е нещо много важно, нещо съществено. Това ни притесняваше още в миналото. Ние се притеснявахме, че този инструмент ще заплаши съществуването на кохезионната политика и сега виждаме, че нашите притеснения се оказват е, основателни за това какво смятате вие в тази връзка. И на второ място. Европейското финансиране е свързано с е, освояването на средствата е обвързано с някои конкретни политики и тяхното прилагане, например миграционни политики. Какво точно ще е бъде отражението върху гражданите от прилагането на тези условия? Какво да кажа аз на, на моите съграждани? Дали те ще могат да се ползват от необходимите възможности? Господин Пападимолис, две минути, не повече. Кирия Кречо. Благодаря. Дори две минути няма да са ви необходими. Просто искам да кажа, че се безпокоим, госпожо Крецо, че политиката на сближаване губи скорост. От и не само защото петте, от пете четири сценария отслабват политиката, а и защото текста в Бялата книга почти не използва думата сближаване. Виждаме нещата така. Има противници на политиката на сближаване – в самата Европейска комисия. И за това виждаме тези резултати. Не може кризата да е, е алиби за намаляване на кохезионната политика. Това не е логично. През последните години всъщност са се увеличили неравенствата между ем, регионите и социалните неравенства. Ако се отнеме политиката на сближаване, тези неравенства ще се увеличат астрономически. Има определени региони, дори в най-големите държави членки, които са засегнати. Кои са новите критерии, които ще предложите? Ще се включва ли безработицата? Ще се включва ли е, нивото на бедност в съответния регион? И възнамерявате ли да увеличите националните вноски на държавите членки в програмите, свързани с сближаването. Благодаря. Следващият оратор е господин Целер. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Току-що бях на заседание на Комисията по бюджетен контрол, в което участва генерален директор Леметр. Той ни докладва за изграждането на административен капацитет на ниво управление на структурните фондове. Говорихме за предварителните оценки, за оценката на изпълнението на предварителните условия, съгласно новия регламент за общо приложимите разпоредби. Говорихме за този процес в рамките на договореностите с държавите членки, на така наречените съглашения за почтенност. Говорихме и за прозрачността при предоставянето на държавна помощ. Тук комисията предостави много широка подкрепа на държавите членки, за да могат да изпълнят те задълженията си по регламента. Въпреки всичко това, генералният директор трябваше да признае, че в някои държави членки се е стигнало до забавяния. Няма да ги цитирам конкретно. Но когато говорим за бъдещето на кохезионната политика, ще трябва да обсъдим и този въпрос. Ще трябва да обсъдим не само ефективното, но и ефикасното разходване на финансирането в съзвучие с правилата. Много е важно спазването на правилата. Затова ви моля, госпожо комисар, ако в някои държави членки има все още пропуски, заедно с колегите ви от комисията да им окажете натиск, за да изпълнят те задълженията си. Мистер Никол. Благодаря много, господин Никълсън. Две минути максимум. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря, е, е, да, да кажа на е, госпожа комисаря, че е права, че Европа трябва да направи повече, за да се е, развие е, онова, което Европа вече прави и в държавите членки. И в моята страна, и в, регион, в региона, държавите на, на, на на националната власт и местната власт с удоволствие си приписва всички а, постижения, които е постиг... са постигнати благодарение на европейски средства. Ако Европейския съюз не ни беше дал силна подкрепа, нямаше да сме там, където сме днес. Като се започне от е, Жак Делор е, и е, се стигне до работната група на Барозо. И се надявам, че това ще бъде включено в протокола. А сега, по отношение на финансовата, на Брексит и финансовата криза, има някои безпокойства за това как ще се разходват средствата, как, кога ще приключи N плюс 3, до кога ще ни даде възможност да разчитаме на някакви средства и времето през лятото, когато ще съм в родната си страна, ще разговарям с хората там за тези проблеми. Да не говорим, че има сериозен проблем с, ам, с ам, допълващите средства. в някои случаи дори и в регионално отношение властите нямат никаква представа как да действат, така че, госпожо комисар, моля ви се, опитайте се да внесете някаква яснота под този проблем и през септември се надяваме, че ще можем да поговорим отново с вас по темата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Буда. Две минути. Благодаря много, госпожа председател. Искам да благодаря на комисария за присъствието и тук. Искам да ви благодаря, че се бори с такава решителност за политиката за сближаване. И както а, господин Никълсън каза, трябва да положим повече усилия за комуникация и да се занимаваме не само с тези страни, които са нетни вносителки, но и с онези е, е, които са получатели. Е, и с двете страни, защото страните, които са нетни вносителки, трябва да си дадат сметка че тези средства водят до ползи и за техните граждани. Що се отнася до втория стълб от общата сълскостопанска политика и неговата връзка с кохезионната политика. Аз съм член на Комисията по сълскостопански въпроси и там се безпокоим за тези два елемента – кохезионната политика и стълб 2. След това за упростяването. Често говорим за упростяване – Има и специална група, която работи по простяването на, на регламентите на европейско равнище, но не е достатъчно да се простят правилата. Това е важно, но не е достатъчно. На национално равнище има много допъл... допълнителни правила, които правят така, че действителното приложение на европейските правила вила е да е невъзможно на национално равнище. И всъщност това създава пречки пред достъпа до европейско финансиране. Можете ли да задължите държавите членки да упростят и собствените си правила? Благодаря. Благодаря. Две минути. Госпожо комисар, всички знаем, че средствата намаляват, всички знаем, че трябва да се прави повече с по-малко пари. Всички знаем, че трябва да работим и с народните си избраници, за да настоим средствата да се използват по-ефективно. Поздравявам ви за вашият е, ангажимент към е, отвъдморските територии и към крайно отдалечените райони. И не се съмнявам, че а, е, сте загрижена за тяхното бъдеще. Но все пак искам да ви задам следния въпрос за, за нас, хората от крайно отдалечените райони когато се работи по многогодишната финансова рамка, можете ли да вземете предвид предложенията, направени именно в тази връзка в вашия доклад? Защото се безпокоим за бъдещето на крайно отдалечените райони. Благодаря. Благодаря. Последният въпрос, госпожа Михелс. Благодаря. Госпожо комисар, Както обикновено, днес излязохте с пламенна пледуария в полза на кохезионната политика, но Като се има предвид това, като се имат предвид вашите приоритети, можете ли наистина да се отъждествите с документа за размисъл за бъдещето на финансирането на Европейския съюз? По предложените там сценарии се предвижда драстично съкръщаване на средствата за кохезионната политика. Бих искала да ми дадете честен отговор на този въпрос защото на минало наше заседание господин Ертингер каза, че много се радва, че заедно с вас е представил този документ. Според мен в него кохезионната политика не е сред политическите приоритети. Вторият ми въпрос. Кога ще излезете с предложения за кохезионната политика за периода след 2020 година? господин Оттингер ще излезе с предложението за МФР едва пред лятото на 2018 година. Това означава, че преди това не може конкретно да се говори за приоритети. Какъв е конкретният ви график? Благодаря много. Както обикновено, имаме повече въпроси, е, отколкото време. Е, и за това съвсем няма да е лесно на госпожа комисаря да отговори на всички въпроси. Заповядайте. Благодаря. Нямам достатъчно време, иначе бих отговорил с удоволствие на, на всички въпроси един по един, така че нека да се извиня още от самото начало, че е, някои от вас ще останат разочаровани, но е, с удоволствие бих обсъдила нещата лично с всеки един от вас, по По-късно от госпожа Михилс. И аз се безпокоя за политиката. Не бих искала да се използва думата борба, но мога да ви уверя, че правя всичко възможно да подкрепя политиката за сближаване. Работя се с своите служители, но е ясно, че има множество различни позиции по въпроса. И е, направихме всичко възможно да има поне един сценарий, в който политиката за сближаване да е включена. Искам да подчертая, че съм съгласна с изказаните от вас безпокойства и че заедно с комисаря Йотингер възнамеряваме да е, накараме служителите си да работят съвместно по темата. Иначе документът за размисъл беше общ. В него не се говори за, за, за конкретни а, суми, не се говори за конкретни правила. Просто се дават различни елементи за обсъждане и тук разчитам много силно на Европейския парламент за подкрепа за кохезионната политика. По а, зададените въпроси вече съм изразявала своето доволство от а, подкрепата на Европейския парламент а, за регламента за Гърция, който беше изменен и така можеше да се помогне за економическото развитие на Гърция, за проблемите с ликвидността. Два милиарда бяха спестени от националния бюджет в едни много трудни времена с сериозни ограничителни мерки. Можете да разчитате на нас в Генерална на дирекция регионални въпроси, за да ви предоставим цялата информация за съответния доклад. Не може да се направи. Все още не разполагаме с оценка, разговаряме с властите, но вече можем да стигнем до заключение, че конкретните мерки, предприяти от Европейския парламент, доведоха до положително въздействие върху економиката на Гърция. и няма опасност Гърция да загуби средства за периода 2007-2014. Приключени са проектите в транспорта, предприемачеството, околната среда, здравеопазването и э, за мен беше чест да си сътруднича с министър-председателят си през по последната част за стандартите Олимпус. Също така има е, няколко допълнителни отсечки в България и Румъния за приключването на пътя от Роттердам до Констанца. За вашата идея за един е, унифициран набор от правила. Разбира се, за нас е много важно е, на бенефициарите да им е възможно най-лесно. Обаче е, всички фондове се борят да имат собствени отделни правила. Но много внимателно обсъдихме нещата а, е, с госпожа Тайсен и господин Хол и говорихме а, за тези едини правила за кохезионната политика. Както знаете, докладът ще се публикува през десента и ще има възможност да я обсъдим в повече подробности. Госпожо Вествайлер, много благодаря за изготвения доклад, за положения труд. Както знаете, тези пет сценария са иллюстративни. Трябва да определим приоритетите и бюджета. Аз лично съм напълно съгласна, че кохезионната политика трябва да е достъпна за всички региони. Мисля, че вече сме преминали на етапа. Всъщност за това се съгласихме на форма за кохезионната политика и а, не, не трябва да, да делим регионите. Кохезионната политика трябва да е на разположение на всички региони. Целта е да се помогне на по-слабо развитите райони да се развият, както и да се помогне на по-богатите региони да решат някои проблеми и да запазят нивото си на развитие. И така би било несправедливо само кохезионната политика да е средството за справяне с предизвикателствата, с които се сблъсква Европейския съюз. Имаме различни приоритети, свързани с економическо развитие, с работни места и по голяма част от тях програмите попадат в областта на кохезионната политика. Благодаря ви много за положения труд. Госпожа Тамашич, съгласна съм с вас, че е, е, бюджета за трансевропейските транспортни мрежи ще бъде съкратен. Трябва да се борим за тази политика. А кохезионната политика, действително, както беше казано, е спойката между държавите членки. И тя трябва да покрива всички области. Ако питате за по-богатите райони, трябва да се занимаем с добавената стойност на Европейския съюз. По-богатите райони в крайна сметка имат по-добър капацитет за научно-развойна дейност, иновации и Целта е при тези региони, ам, а, при, при регионите, където има нужда от инвестиции в основна инфраструктура, да се е, помогне за това, но също времено да се мисли и за момента, в който спираме да инвестираме само в инфраструктури, почваме да мислим по-широко за бъдещето, вземайки предвид всички тематични цели и голяма част от тях покриват всички региони. И е изключително много се радвам, че много от богатите региони, е, Холандия, Германия, например, са намерили начини да разработят нови е, промишлености и работят заедно. И партньорствата в тези страни са отличен пример за по-слабо развитите региони. Важно е да има обмен на добра практика. По някой път това е по-важно от средствата. По някой път има пари за енергийна ефективност, обаче в съответната страна няма проекти за тези пари, защото дори не знаят какви проекти, с какви проекти мож, могат да участват. Нямат идеи. Разбира се, ние можем да помогнем на държавите членки с идеи, но можем, е, е, но бих насречила е, държавите членки да използват инструментите, които са им на разположение. По някой път ми се струва, че самите държави членки не знаят колко много можем да им предложим. Иновациите, приобщаването, миграцията, това са все теми, по които можем да говорим Е, е, в допълнение към по-слабо развитите райони. За край на отдалечените райони а, моят ангажимент към тях е твърд. А, имаше конференция и ме е много важно да се знае, че през октомври ще има съобщение на Комисията за край на отдалечените райони. Годишната среща ще бъде във Френска Гвиана която има председателството. Председателят Юнкер ще присъства, така че за нас това ще бъде много важен знак на Европейската комисия. Солидарността също е важна. И особено финансовата солидарност с държавите на държавите членки. Поздравление за вашия доклад за крайно отдалечените райони, господин Омарджи. Що се отнася до е, налагането на определени условия, те са важни и за ефективното приложение на политиката. Важно е да не се работи в е, изолация. Когато някои от макроекономическите критерии не са спазни, всъщност се стига до инвестиране на много средства, без да се доведе до резултати за економическото развитие и заедостта. Госпожо Вана, да, действително безпокоя се, но сме длъжни да останем оптимисти. И така в документа за размисъл има различни идеи, различни възможности. От тук нататък Европейският парламент трябва да вземе своята позиция спрямо тези сценарии. Промяната в климата е засегната за, щит, за значителна степен в политиката на сближаване. В документа за размисъл не сме навлизали в подробности във всеки един раса, но както знаете, кохезионната политика а, има 20% на цел в тази връзка. не мога предварително да предвидя позицията на комисията, но ви уверявам, че за нас това е основна цел. Госпожо Дамато, не става дума само за защита. Политиката е показала резултати. Има последваща оценка е повече от 1 милион работни места са създадени. Това показват оценките. И има значителна европейска добавена стойност. Така че кохезионната политика ще остане като основен елемент на бюджета. За Италия знаете, че правим всичко възможно да помогнем. През декември вече предоставихме 30 милиона на Италия. Бях в засегнатите региони, е, видях какво се е случило хората, които спяха в колите си или живяха, в контейнерни бунгала. и а, е, сме одобрили, одобрили е 1,2 милиарда от е, Фонда за солидарност. Европейски парламент и съвета трябва да действат законодателен план, но ние в комисията действахме изключително бързо. Просто трябваше да изчакаме оценката на италианските власти. Знаете какво е нашето отношение към природните бедствия. 95% за финансиране вече беше отменено, за да се помогне на държавите членки. Господин Богович, напълно съм съгласна с вас за това, че имаме споделена отговорност, но що се отнася до изпълнението, то изцяло спада към отговорностите на държавите членки. Не можем изцяло да ги виним. От друга страна, тъй като Европейският парламент малко късно одобри регламента, така че на държавите членки им беше трудно да започнат своевременно с изпълнението, но трябва да ускорим ускорението в държавите членки. То е много важно за бъдещето на кохезионната политика. Госпожа Бресо, да, Разбира се, ресурсите са много важни. Разполагаме с доклада на господин Монти. Работим активно по увеличаване броя на увеличаване размера, извинете, на ресурсите си. Нито една държава членка не би искала да вложи допълнителни средства но бюджетът на Европейския съюз е 1% от брутния вътрешен продукт на целия Европейски съюз. евро на човек се връщат към държавите членки под формата на данъци и други, а за Европейския съюз остава едно евро на глава от населението. С тези суми от нас се иска да изграждаме болници, пътища и други. Виждате колко е малък размера на бюджета на Европейския съюз всъщност спрямо потребностите ни, спрямо целите ни. Говорим за увеличаване броя на собствените приходоисточници. Нямаме много голям марш за маневри и поради Брексит, но държавите членки също трябва да говорят по между си и да намерят решение. Можем да се откажем да се борим и просто да се примирим с по-низкия си бюджет. Но ако искаме да сме по-амбициозни, ще трябва да проявим солидарност и да работим заедно. Госпожа Бресо зададе въпрос и за графика. Идеята е следващата година да се представи новата МФР. Може би предложението за регламент според мен трябва да се представи успоредно с предложението за новата МФР. Трябва да си извлечем полките от миналото във връзка с забавенето при изпълнението. Държавите членки трябва да имат достатъчно време за да подготвят проектите. Все още не е доточнен графикът но в рамките на вашия мандат вие трябва да приключите работата по регламента. Ще се наложат големи усилия, за да го постигнете, но ще трябва да го направите. Имам още само две минути. Ще кажа няколко думи за комуникацията. Благодаря на господин Буда за доклада му. Той е изцяло в съзвучие с нашите идеи и с идеите на съвет. Комуникацията според мен е много важна. Председателката вече нямаме превод, но Можете да останете, ще ни бъде интересно да доислушаме отговорите ви. Благодаря на преводачите за работата им, благодаря им за разбирането. Ще продължим на английски. This idea of co-financing from agriculture creates a lot of emotions and I can understand that for some member states will be a uh, very uh, huge burden